Iniziamo, dai. Allora, buongiorno a tutti. Cominciamo la seduta di questa mattina della Commissione Controllo sul Bilancio. Добър ден, колеги. Нека да започнем заседанието на Комисията по бюджетен контрол. Започваме с точка 7 от дневния ред. Освобождаване от отговорност за 2009 година общ бюджет на Европейския съюз, раздел 3 комисия. Комисара Чолос е тук, той отговаря за селското стопанство и развитието на селските райони. Ще дам представителя на Сметната палата, господин Кретан, който сега може да се изкаже. Благодаря, господин председателю. Уважаеми членове на парламента, Глава 3, раздел 3 от годишния доклад представя резултатите, до които стигнахме в 4 области селско стопанство, развитие на селските райони, околна среда, рибарство и морско дело и здравеопазване и защита на потребителите. 57 милиарда евро са изплатени. Това е половината, около половината от европейския бюджет. Основният резултат, основното заключение на Сметната палата е, че има високо ниво на грешки между 2 и 5% от цялата сума, която е изплатена. За да поставим нещата в исторически контекст, това е много повече, отколкото през 2008, когато имахме под 2%. 2008 година всъщност беше изключение, защото нивото на грешките винаги е било над 2%, с изключение на 2008 година. За да се изчисли годишното ниво на грешките, Сметната палата изпраща своите експерти, които проучват законността и правомерността на отчетите. Освен това се прави разлика между различните видове грешки. Първата категория грешки са грешки, свързани с недопустимостта на плащанията. През 2009 година имаше, например, една общинска компания. Sa demande n'était donc pas éligible. En effet, tout bénéficiaire d'une aide sous le régime du тази компания е, всъщност е, беше изплатила суми е, за футболния стадион, като той беше считан за нещо като земеделска земя, за да се поддържа тя в добро състояние. Друг пример е свързан с напояването, а всъщност въобще не е имало земя, която да се напоява. Един земеделски стопанин твърдял, че извършва земеделска дейност на тази земя. Условията за плащания не бяха изпълнени. Това е още една категория на грешки. В някои случаи сумата, която се иска, е по-висока от тази, която обикновено е допустима за бенефициента. Това е друг тип грешки. Имало е свръх плащане с около 20%, т.е. нуждите са били оценени неправилно. Има още един тип грешки, това са неизмеримите грешки. Те също са грешки. За сметната палата обаче е невъзможно да се прецени финансовото въздействие на тези грешки върху европейския бюджет. Така че те не се включени в маржа на грешките, но трябва да се отчитат, когато става въпрос за определянето на законността и правомерността. Насочвам вашето внимание към този факт, защото това означава, че грешките като процент може и да са още по-високи. Ако разполагахме с необходимата документация, за да изчислим правилно всички грешки, можеше и да стигнем до по-висок процент. Разглеждам освен това административните системи, системите на информационни технологии, системите свързани с различните условия, при които се прави плащане и системите свързани с определянето на парцелите. Тези системи не винаги са перфектни и затова се стига до грешки. Нека да поговоря за два аспекта, свързани с тези системи, които са очертани в нашия доклад за 2009 година. Първо, по отношение на Аякс. продължение на дълго време Сметната палата казва, че имаме нужда от ефективна система на базите данни, защото виждаме, че това се отразява на грешките, свързани с селското стопанство. Наскоро включихме нови бази данни в системата, след като се въведе системата за единно плащане, след като тя беше разширена към новите държави членки. Бяха включени и нови сфери на действие, нов тип продукция, като зехтини и тютюн, например, в рамките на параметрите на Аякс. Това намали ефективността на системата. Съответно, Сметната палата заключи, че има сериозни слабости по отношение на географското признаване на парцелите в няколко държави членки. Съответно, поискахме да има актуализация на базите данни, които да регистрират отделното право на плащане. Сметната палата смята, че има и недостатъчен контрол на място от страна на местните разплащателни агенции и е недостатъчен контрол от страна на местните агенции по сертифициране. По отношение на възстановяването на неправомерно изплатени средства, Сметната палата отбелязва, че има увеличение в годишните отчети, но възстановяванията все още не са достатъчни и може да се възстановят допълнително средства, ако се подобри сътрудничеството между държавите членки и комисията. Държавите членки носят основна отговорност за възстановяването на неправомерно изплатени средства. Тъй като националните юрисдикции имат компетенция, когато става въпрос за подвеждане по отговорност в това отношение, 1,3 милиарда евро не са били възстановени са възстановени от 2006 година. Само половината от тези средства са възстановени чак към края на 2009 година, т.е. 3 години по-късно. От тези средства около 500 милиона евро ...411 милиона са възстановени от държавите членки, т.е. от данокоплатците. По отношение на дейността на Генерална дирекция селско стопанство, Сметната палата смята, че заключенията на Генералната дирекция не са а, съпоставими в голяма степен с нашите заключения. DG Agri смята, че нивото на грешките е под 2% от общите плащания. Тези заключения обаче се основават на информацията която те получават от националните органи. Сметната палата вече подчерта какви грешки и слабости има там. Съответно, грешките, подчертани, очертани от DG Agri, са под 2%, по-малко от тези, за които говори Сметната палата. Сметната палата, освен това, смята, че е твърде рано да се правят квалификации относно функционирането на системата Якс в Гърция. Като цяло, Сметната палата прави сериозни препоръки относно изясняването на законодателството и подобрението на системата за възстановяване на неправомерно изплатени средства. Комисар Чолос има думата. Благодаря. Уважаеми господин председател, дами и господа, представители на, свет... на Сметната палата, за мен е удоволствие днес да говоря пред вас за замеделието и развитието на селските райони в контекста на годишния доклад на Сметната палата. Смятам, че доброто управление на политиката е нещо много важно, което е от значение за бъдещия успех коефициента на грешката в земеделската политика напоследък спадна до приемливи нива, което означава, според мен, че е, земеделската политика се управлява добре. Проведохме и някои проверки на извадка от държави членки в нашата собствена служба. служба бяха взети предвид редица фактори, които водят до тези положителни заключения. Трябва обаче да продължаваме да се стараем да държим в приемливи нива а нивото на грешката, за да се гарантира и ефективното управление на земеделския сектор. От голямо значение е при а, съвместното управление, както то е уредено в общата селскостопанска политика, да осигурим тясно сътрудничество и именно това се опитваме да направим на ниво държави членки. Разработили сме планове за действие за подобряване на системите за контрол и управление, и в случай, че това се наложи, ние сме готови да покажем червен картон на държавите членки и да спрем плащания. Това е нещо, което се случвало и в миналото. По време на мандата си ще направя всичко възможно да консолидирам напредъка, който е постигнат в редица приоритетни области. Преди всичко става въпрос за интегрираната си система за управление, която се нарича съкратено АЯКС или ИСАК. Това е едно това е един а, надежден инструмент, който се прилага в повечето държави а, членки и ни е дал възможност да установим наредности в България, Румъния, в миналото също в Гърция и в по-малка степен в други държави членки. Съгласен съм с гледището на Сметната палата, че а, информацията вече е по-надежда при идентифицирането на парцели обект на оценка. Провели сме годишни оценки а, и системите за управление на парцели дават възможност да установим нередности или пропуски. Разплащателните агенции споделят добри практики, е, така, щото най-малко напредналите е, да почерпят ползи от е, по-сложните и по-развитите такива. Втората област на действие е възстановяването на недължими плащания. През последните няколко години сме успели да вдигнем нивото на събираемост на вземанията над 10%, което е посочено и в доклада на Сметната палата. Ще се между 2007 и 2009 година. Държавите членки успяха да съберат 49%, което е, е сериозно подобрение в сравнение с нивата на събираемост, когато въведохме системата 50 на 50. С други думи, държавите членки действат по-активно и това доведе до своите резултати за плащанията ще въведем по-стабилна система за бъдеще. Искам да подчертая ролята на сертифициращите органи на ниво държава членка. Това също е подчертано от Сметната палатка, палата. тъй като има изискване е, нивото на грешката, е определено от държавите членки, да се установява на базата на представителна извадка. Основната ми област на дейност е реформата на общата селско-стопанска политика, политика Е, работим в рамките на първия стълб по опростяването на процедурите, разписваме насоки и е, в тази връзка е, се опитваме да гарантираме връщане, възстановяване на недължими суми, които са били изплатени. Новите инициативи имат за цел също да упростят процеса на одит и да намалят тежестта, която в момента се носи от малките и средните предприятия. La communication de la Commission annonce déjà des propositions. Също се опитваме да улесним живота на сълскостопанските производители, като предоставим целенасочена помощ на по-активните производители чрез по-прости разплащателни процедури. Разплащателните агенции упростяват административните си процедури в максимална степен. Давам си сметка, че ОСП поглъща голяма част от европейския бюджет, затова е необходимо да се гарантира ефективно управление. Бих искал да ви уверя, че правя всичко възможно, така щото да откликне на очакванията на европейските граждани – и можете да разчитате за подкрепа от моя страна, както и аз разчитам на вашата подкрепа. А сега съм готов да отговоря на въпроси. Председателя, благодаря. Сега давам думата на господин Хацин Маркакис, който е докладчик. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на господин Чаласа за неговото изказване. Забелязваме, че вече сте навлезли в а, темата, в същността на проблема, осъзнавате какви са те. В предварителните разговори това също беше ясно, но що се отнася до господин Кретон, а, той е много добре запознат с областта на селското стопанство, поради неговия дългогодишен опит, а също и селското стопанство е един много важен сектор за Франция. Изразява се и критика от много страни, която не винаги е оправдана. А, критика относно системите за наблюдение в рамките на ОСП. Когато мисля за системата АЯК, Виждаме, че а, има несъответствия между големите, разходите по големите пера Вчера видяхме, че в комисията контролът се упражнява на много добро ниво, но все пак възстановените средства не са в достатъчно голям размер. Държавите членки също взимат участие, но понякога те затрудняват ситуацията. От доклада за дейността става ясно, че в новите държави членки България и Румъния съществуват големи проблеми. И честно казано, господин комисарио, някак си а, липсва тук дискусията за м, проблемите в а, Гърция. Нещата са ясни, но трябва да се каже цялата истина. В Гърция постигнахме много, но не всичко по отношение на а, прилагането на а, системата ИСАК. Опитваме се да се получим от грешките си, които се допускат днес и да не ги прилагаме в е, бъдеще. Бъдещето, бъдещето ще зависи до голяма степен от е, е, субсидиите и средствата на Европейския съюз. Те ще са необходими за кохезионната политика и в тази насока надзора и контролът ще бъде затруднен. Ам, искам да помоля комисаря да сподели неговите идеи, как той иска да се справи с тези проблеми. По отношение на системата ИСАК, в областта на селското стопанство. ИСАК не може да контролира а, продуктите, които излизат на пазар и така нататък. Просто тези механизми трябва да бъдат усъвършенствани. Трябва да видим къде се допускат днес грешките. Един голям проблем са правилата и тълкуването им. Е, искам да се обърна към комисията и към сметната палата и да ги попитам защо не се е, провеждат тристранните разговори, както се прави в областта на кохезионната политика. Е, Сметната палата при своите произволни извадки си действа самостоятелно. Е, например, има държави, които имат много голям опит в земеделското стопанство на държави като Шотландия, например. До друга страна имаме държави като България, които имат проблеми. Може би този опит може да се прехвърли, да няма ам, неправилно тълкуване на правилата. Искам да питам Сметната палата защо не се водят тристранните разговори между комисия, Сметна палата и държави членки и при тези произволни извадки нещата да се обсъждат между Сметната палата и комисията. При тълкуването на отделните термини и формулировки се стига до различни подходи. Това, което липсва, е ясен сигнал, който да е насочен към оказване на натиск върху държавите членки. Знаем, че Гърция получавала години наред, 10 години, плащания, неправомерни плащания, които не са били възстановени. Защо се случва така? Защо продължават да текат плащания, когато е ясно, че държавата членка не спазва правилата? Имаше един писмен въпрос, на който беше отговорен. Мога да се позова на него. Въпросът 16. Защо комисията е приела да извършва плащания без да има сертификати и отчети? Това се отнася до различни държави членки и отговорът е Системата за плащане съществува от дълго време. Разплащателните агенции са изплатили авансови суми на бенефициентите, и тези плащания са легитимирани в а, кавички. Те са легитимирани експо, експост. Това е подхода. Плаща се предварително и се казва, че а, това е система, която съществува отдавна. Обаче държавата членка попада в една ситуация, при която нарушава правилата. Нашият проблем е, че не налагаме никакви дисциплинарни мерки. Защото държавата членка дори и да нарушава правилата, тя продължава да получава плащаните, дори има право на тях а, вие имате право да прекъснете тези плащания, когато виждате, че държавата членка а, нарушава правилата, какъвто е случая с а, Гърция. А, обаче, а, при Гърция спирането на плащаните стана след 10 години. 10 години е един дълъг период и за този период са нанесени големи щети на данакоплатците. Искам да ви помоля да измислите някакъв а, подход. Тук от години а, се представя една мантра. Ние искаме да се въведе системата за предоставяне на националните декларации за управление от страна на държавите членки. Така че министър под земеделие в Гърция трябва да подпише тази декларация и да подпише, че той не е управлявал тези средства правилно. Това е едно от първите искания, които имаме на второ място. Господин Чолос, и в предварителните разговори ви казаха, че ам, а, отчета за дейностите, който беше подписан от а, вашия генерал директор е наред, но ще е по-хубаво, ако и вие го подпишете този доклад. Ам... Смятам, че това е, е една политическа отговорност, която поемате и вие трябва да се справите с нея. След Лисабонския договор трябва да се изготвят и отчети на оценката. Ако може да представите един план за действие, как искате да извършвате тези оценки и как ще бъдат разходвани средства, с които разполагат за постигане на политическите цели. Вие сега имате политически цели, които са свързани с насърчаване на развитието в селските райони, за политиката на сближаване и така нататък. На следващо място искам да ви помоля да ни представите план за действие, свързан с автоматичното прекъсване и прекратяване на плащанията. Дадох примера с Гърция, няма да го повтарям. На следващото място механизмите за корекции. Като погледнем плащанията, да, и, има много добри механизми за корекции и за наблюдение, но а, се събира една добра сума. Въпреки това, през 2006 година 42% са възстановени. 42% от а, средствата. И последните данни, които имаме, са добри. 42% е една добра цифра. Но това трябва да са всъщност 100%. Но от 2009 година процентът е, е 10. Значи само 10% са били възстановени от тези, които са получили неправомерно средства от европейският бюджет. 10% е много малко. Има и случаи, при които се е приложил принципа 50 на 50. Според него 50% от сумата, която е изплатена неправомерно, се покрива държавата членка под формата на санкция. Но ако следваме тази логика и само 10% са възстановени и 50% са в, под формата на санкция, значи 90% от сумите се изгубва, потъва и а, 50, с 50% се отъженява да накоплатите, защото поема част от санкцията и от друга страна поема процентът, който не е бил а, възстановен. Значи това е един товар а, почти двоен товар за дънакоплаците. Времената се промениха, сега нещата се назовават с истинските им а, имена, държавите се назовават а, поименно. На следващо място искам да спомена опростяването. Трябва да има едно общо тълкуване на правилата – най-добре ще, ако въобще не се налага да бъдат тълкувани, най-добре ще, ако те са толкова разбираеми и прости, че всеки да може да се справя с тях. А, относно условията за разходване на тези а, средства, имаме нужда от ясни правила. Е, трябва да има ясни правила във всички 27 държави членки. Земеделието се развива по различен начин в България и в Шотландия, но искам да ви попитам как вие си представяте това опростяване. Е, и, държавите членки обаче не искат да има такова упростяване, защото могат да се крият за тези а, сложни а, системи, да се прикриват за тях. Ние искаме един такъв план за действие от а, ваша страна. И може би през следващата година, началото на следващата година, ще ни представите тези планове за действие, за които ние ви помолихме. Благодаря, казва председателя. Е, иска ли сметната палата или комисията да вземе думата? Е, благодаря. Господин председател, благодаря на господин Хаджи Маркакис, докладчика за тази презентация. Нека да поясня няколко неща, свързани с това, което вие споменахте. По отношение на ЯКС, тази интегрирана система за управление, тя беше изготвена от комисията през последните няколко години. Знам как действа системата на място. Тя дава възможност за адаптиране, когато се променят правилата. Сега имаме възможността системата да се променя, тъй като има и разделяне на земеделието, разделяне на изискванията. Контролира се продукцията в големи земеделски райони. Имаме две бази данни. Повече от 80% от плащанията, които са направени през последните две години, се основават на системата AJAX. Тук се включва и развитието на селските райони, тъй като това е втория стълб. Повечето плащания там отиват за агроекологични дейности, съответно те също попадат в системата. Мисля си, че за бъдеще Аякс ще бъде отлична система за контрол на разходите и ще бъде подобрена, защото сега имаме вече опит в различните държави членки. взе се решение държавите членки да носят по-голяма отговорност за това какво се вкарва в системата, ще използваме методологията, която се разви от службите на Комисията за научна дейност. И в основа на тази методология държавите членки ще успеят да подобрят данните, които вкарват системата, особено когато става въпрос за измерването на парцелите. Ние сме почетали кои са проблемите и държавите членки ще подобрят сами контрола и вкарването в базата данни. По отношение на качеството на базите данни, поискахме от държавите членки да подновят и фотографирането от а, самолет на парцелите. в държавите членки, в които има най-големи проблеми. Това трябва да се прави на всеки 3 години и в останалите на всеки 5 години. С тези подобрения АЯК ще се превърне в една ефективна база данни и ще ни даде възможност да упражняваме по-добър контрол на място. По отношение на Гърция и онова, което споменахте, генералният директор оттегли своите резерви. трябва да говорим за това какво трябва да направим преди да се прекратят временно плащанията. В Гърция се установиха проблеми, поиска се план за действие, имаше заплаха от временно спиране на плащанията. След като Гърция обаче разреши своите проблеми, то заплахата беше оттеглена, защото вече нямаше смисъл от нея. Естествено, винаги може да отправим нова заплаха, ако мерките не се приложат в пълна степен. Всичко съответно зависи от това как държавите членки използват системите в годините, защото ако има грешки в системата, те се коригират особено когато става въпрос за идентификацията на парцелите и след това е, няма да има смисъл от е, подобни заплахи, когато се коригират грешките. Ако има проблем, естествено, винаги може да се върнем към строгите мерки, но за сега смятаме, че базата данни работи. Аз е, приветствам вашето предложение. Или покана към тристранните разговори, както правим в кохезионната политика, защото има споделена отговорност и комисията е готова да поеме своята част от нея. С оглед на факта обаче, че държавите членки отговарят за контрола на собствената си територия, би било добре те също да участват в разговорите, така че аз силно подкрепям вашето предложение. По отношение на определението за земеделски стопанин, в това отношение трябва да има пояснение за бъдеще. За сега по-добре е да поясним разпоредбите относно преките плащания. Според настоящите регламенти, земеделски стопани са онези, които обработват земята или които поддържат една земеделска земя в добро състояние. Става въпрос за или-или. за момента онези, които поддържат земеделската земя в добро селско-стопанско и екологично състояние, също се включват. Не можем да искаме от държавите членки да се съобразяват с нещо, което не е в съществуващите регламенти. Може би имаме нужда от по-ясна дефиниция на това какво е земеделски стопанин и какво означава активен земеделски стопанин. Това е въпрос с политически характер, който би трябвало да се поясни. Според нас, след това може да се поясни какво означава човек, който поддържа земеделска земя в добро състояние, но не я обработва. Така наречените е, фермери, които не са активни или фермери, които си стоят в къщи. Ще използваме системата за плащания, за да е, създадем стимули за държавите членки да се съобразяват с изискванията, защото ние не искаме да спираме плащанията, искаме просто държавите членки да се съобразяват с изискванията. Ние използваме спирането като заплаха и то проработи доста добре в е, два случая. България и Румъния. Всъщност нямаше спиране на плащанията за тези две страни, нямаше такова и за Гърция. Имаше заплахи за България, Румъния и Гърция, но нямаше спиране. Сега има планове за действия в тези държави. Естествено, ако те не се приложат до края на годината, ние ще се върнем към мярката за временно спиране на плащанията. добре е да се пояснат и условията, при които използваме временно спиране на плащанията. Това спиране, така или иначе, се използва за стимулиране, за да се накарат държавите да спазват изискванията. По отношение на Националната декларация за достоверност на отчетите, и по отношение на това да се накара министъра да я подпише, има нужда от контрол. Може би сертифициращия орган или някой независим орган би трябвало да контролира разплащателните агенции и това какво се случва с декларацията за достоверност. Това ще ни даде по-ясна информация за това какво точно става. Както и вие подчертахте, по силата на договора комисията действа колективно и аз като комисар индивидуално не мога да подпиша нещо от името на цялата колегия на комисарите или от името на цялата комисия. Аз не се опитвам да се измъкна от отговорност, естествено. Приемам своята отговорност много сериозно. Имаме това правило 50 на 50. А неговата цел не е да кара да данокоплаците да плащат два пъти за едно и също нещо, а да се създадат стимули да се възстановяват неправомерно изплатени средства по ОСП. През 2007 година 33% бяха възстановени. Сега се приложи правилото по отношение на 50 на 50 и благодарение на тази заплаха през 2009 година вече имаме 49% спрямо 33%. За останалите 51% трябва да се приложи правилото 50 на 50. Ако погледнем ситуацията преди да се въведе това правило 50 на 50, имахме по-низко ниво на възстановяване на правомерно изплатени средства, значи виждате, че има по-голяма ефективност. Първата година имахме 34%, след това 40% за следващата година – 2009 година имахме 24%. Вървим към 100%. Това е целта, но държавите членки също трябва да поемат своята отговорност. Комисията използва стимули, за да ги накара да направят това. В заключение, искам да кажа, че не искаме чрез реформата да се правят нещата по-сложни. Затова ще продължим съществуването на тази адхок група. Тя ще продължи да съществува в комисията и ще работи и ще се опита да осъществи реформа заедно с законодателната реформа, за да не се превръщат нещата по-сложни и по-лоши в държавите членки. Господин Кретан. Благодаря, господин председателю. Три въпроса искам да засегна. Първо опростяването, после тристранни обмен на информация и възстановяването на средства. По опростяването, Сметната палата одобрява упростяването на правилата, така щото да се избегнат грешки в изпълнението. Ако има по-малко правила, ще има по-малко потенциал за грешки. Както знаете, част от сложностите а, идват от заявленията от държавите членки. Всъщност идват от самите държави членки поради тяхното законодателство, което надгражда европейското и така допълнително се осложняват нещата. Сметната палата е излизала с предложение, например, в доклада за условията Ставаше въпрос за препоръки за упростяване на законодателната рамка. В контекста на политиката и условията за плащанията както комисарят каза току-що. Направили сме преглед на политиката и сме излезли с предложение за упростяване на изобщо на понятието земеделие, съвкостопанска дейност и понятието бенефициент, така че да е максимално ясно кой е крайният потребител, крайният бенефициент на помощите. случая с имот от 530 хектара, този пример, който беше споменат, е, там имаше грешка, действително, поддържана в добро селско-стопанско състояние. Така е отчетен, но в действителност не беше така. Той е парцел. Получи право за единно плащане, което бе грешка. прекалено голям дял от 530 хектара не се поддържаха в добро земеделско състояние. Тъй, че националните компетентни органи а, отчетоха самите те а, грешката и блокираха плащането за 2010 година. Така че упростяването на процедурата ще предотврати някои грешки, макар и не всички. По въпроса за тристранния обмен на информация, такава процедура вече съществува и Сметната палата винаги изпраща наблюденията си до държавите членки с копия до комисията. Тъй, че информираме както държавите членки, така и комисията. Сметната палата прави проверки на място и изпраща наблюденията си до комисията и след това получава отговор от всички заинтересовани страни. С други думи, тристранното общуване, общуване съществува, макар и то да не става в заседателна зала на всяка цена. Така е дори по-добре обаче, защото често пъти, за да намерим решение на проблема, е по-добре е да се запознаем с нещата на място. Комисията е признавала, че наблюденията ни си много добре обосновани, макар и да не сме достигнали до тях в заседателна зала или в канцелария. Това го правим на място, на полето. Така че тристранния преглед е нещо, което вече съществува. Според договора, комисията е отговорна да изпълнява бюджета. Така че Сметната палата поддържа отношения най-вече с комисията. И тук възниква едно противоречие, защото комисията пък дава глас на становищата на държавите членки, но в крайна сметка диалога относно това доколко добре обосновани са нашите наблюдения протича между а, Сметната палата и комисията, понеже комисията е отговорна да изпълнява, да изпълнява бюджета. И третата тема, която искам да засегна е възстановяването на на неправомерни плащания. Следващата година ще изготвим доклад за възстановяването на средства, който ще бъде доста обстоен и там ще включим и препоръки за подобряване на положението. Уважаеми господин комисар, благодаря за вашето представяне. Както и вие споменахте в началото, селско-стопанската политика на Европейския съюз е все още една от политиките с най-голям дял в общностните разходи, което предполага и изключителното внимание, което и отделяме всяка година в Комисията по бюджетен контрол. Тази година нивото на грешки е съвсем малко над 2%, но все пак не е на равнището за зелената зона. Нашият докладчик вече спомена в годишния отчет на Генерална дирекция земеделие. Висящите суми за възстановяване към края на 2009 година са 735 милиона евро, което е 42% от общите суми, подлежащи на възстановяване. Очевидно това е значително подобрение от равнището за 2006 година, когато тази висяща сума е била милиард, над милиард и 200 евро но все пак, гледайки този списък с държави, виждаме, че при някои от тях равнището събираемостта е доста добра, доста над 50%, при други държави е доста под 50%. И в този смисъл въпросът ми е как може комисията да накара страните с по-ниска събираемост на тези суми да подобрят ефективността и какви мерки ще предприеме в тази посока? И вторият ми въпрос е свързан с упростяването на процедурите, който също считам, че е изключително важен въпрос. Какви мерки ще предприеме Комисията за подобряване ефективността на тези процедури, като в същото време обаче това да не бъде за сметка на качеството на контрола по изразходване на средствата и как бихте определили и намерили правилния баланс между упростяване на процедури и запазване на достатъчно добро ниво на контрол? Благодаря. sur le euh, recouvrement. Il y a effectivement des, différences entre euh, les États membres, mais comme je le disais euh, tout за възстановяването, да, действително има разлики между отделните държави членки, но както казах, при правилото 50 на 50 държавите членки са достатъчно мотивирани да ускоряват процеса на възстановяване. В противен случай ще има пряко отражение върху техния бюджет. С това правило също имаме възможност да следим по-строго държавите членки тогава, когато има а, проблеми. Но, както казах, имаме споделен подход към управлението, при който държавите членки си имат собствена отговорност в целия процес и тази отговорност не може да бъде прехвърлена на комисията. Те носят отговорности спрямо собствените си дънакоплатци. Да от гледна точка на бюджета, частта от бюджета, която те внасят. Та, затова гледаме на правилото 50 на 50 като а, един стимул. По въпроса за упростяването аз съм съгласен. И това сме го обсъждали в вашата комисия по земеделие а, ние казваме, че да, склонни сме да а, опростяваме максимално нещата, но не за сметка на системата на контрола. Напротив, системата на контрола а, трябва да я укрепваме. Това го правим с, с системата AJAX или ИСАК. Правим го съвместно с а, екипите, които работят на място. От една страна а, целим да а, укрепим а, кръстосаното съответствие а, с нормите. А, има законодателство, което се е, изпълнява от а, производителите. Това са екологични норми и а, норми за хуманно отношение към животните. Но а, няма заложени конкретни действия, които трябва да се извършат от земеделските производители. Затова в момента пишем ръководства в тая област, а, които да се ползват както от производителите, така и от разплащателните агенции. И това ще помогне на производителите а, да са наясно какво точно трябва да правят и на контролните органи пък да знаят какво да контролират и да проверяват. И по такъв начин ще осигурим а, спазване на а, нормите. От друга страна, бихме искали по-добре да насочим целево а, помощите за тази цел е необходимо да разпишем по-конкретни цели и видовете бенефициенти, както и условията, при които а, те имат право на финансиране. По това, което казах за България, аз, ние имаме снимков материал, който доказва, че земята се поддържа в добро земеделско състояние Така че дори и е, в този случай е да не се извършва земеделска дейност, земята е в съответствие, понеже се поддържа в е, е, необходимото състояние. Само, че опитваме се по-добре да насочим помощта към бенефициентите и съм напълно съгласен, че трябва да е, прецизираме определението на бенефициенти и това също ще доведе до упростяване. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Едно нещо, което се набива на очи в доклада е свръхдекларирането на допустима земя тук възникват два въпроса. На първо място по отношение на определенията. Сигурен съм, че ние искаме да има една по-стабилна и сигурна дефиниция на допустима земя. Освен това искаме да има дефиниция на активен земеделски стопанин. Въпросът ми е кога ще имаме такива по-конкретни дефиниции, сега веднага или ще трябва да чакаме за следващия период за ОСП след 2013 година? Втория въпрос е свързан с системата за контрол. Колегите споменаха Аякс. Ключов елемент за Аякс е системата за измерване LPIS в Уейлс. Ще преминем съвсем скоро до е, към една пълна дигитализация на системата, за да направим измерванията още по- точни Имате ли намерение да прехвърлите тази цифрова система в целия Европейски съюз, защото това ще направи измерването на земята за бъдеще по-точно? Euh, Отно, относно дефиницията за активно обработваема земя. Има регламент, който се изготвя в момента и това ще стане регламент на съвета и на парламента. то също има и законодателство, което ще се прилага след 2013 година. И тази ясна дефиниция няма да бъде формулирана преди 2013 година ще трябва да действаме паралелно. Добре е да се включи тази дефиниция и в реформата на ОСП. тази система ще обхваща и директните плащания и субсидии. Във всички държави членки има цифров кадастър – Данните могат да се обработват по електронен път и разграничаването между отделните земеделски площи става по електронен път. Също по дигитален начин могат да се идентифицират отделните стада животни. освен дигиталното идентифициране на земя, може да има и такова за животни. Това става с а, дигитализирани лазерни уреди. По този начин може да се подобри контрола, плащанията. А, в някои държави членки а, има идентифицирани големи площи земя, но има държави членки, които идентифицират а, тези парцели, които могат да бъдат съотнесени към една определена страна. Така че това е задача на държавите членки. Колегата Молдър. Благодаря, господин председател. Това винаги е една интересна дискусия, особено а, темата свързана с упростяване на правилата и законодателството. Преди няколко години тук беше изготвен доклад а, за упростяване на правилата за кръстосаното съответствие. Беше направо, направено предложение да се включи а, частната, частния сектор защото частните производители могат да контролират условията, които се прилагат. И правителството, разбира се, от своя страна контролира кръстосаното съответствие и се получава един двоен контрол. Дали правителството трябва да, у, упражнява контрол или по-добре да стане едно обединяване а, на този контрол. Искам да знам какво мисли комисията по този въпрос. От друга страна, а, двойната законодателна работа. Ако имате кръстосано съответствие, а, трябва да се спазват а, директивите на Европейския съюз. По мое мнение, няма срок, ограничение или някакъв фактор в този регламент и се получават противоречия. Един любим мой пример е прилагане на директива от ранните 90 години за а, подпочвените води. Това е друга директива от 2007 година. Казва се, че никъде в Европа не може да имате повече от 1,7 7 глави добитък на хектар земя. Това значи, че а, не може да има повече от 50 милиграма а, нитрати в подпочвените води на определена дълбочина в почвата. По мое мнение, ако един фермер има 10 глави добитък на хектар и е под 50 мг, спазва тази граница 50 мг нитрати, е добре, но ако се спазват разпоредбите на директивата за подпочвените води, той не може да има повече от 1,7 глави добитък. Това е малко противоречиво. Е, защо комисията не предприема нещо по този въпрос? Donc sur euh, la, la simplification de по отношение на опростяването на правилата и идеята да има единен контрол за различните проверки, мога да кажа следното. Качеството на млякото е нещо, което съществува, но това не е задължителен стандарт сам по себе си. Има стандарт, свързан с начисляването на определена цена, но това не се прави от а, хората в а, мандрата. Той става въпрос за конкретен стандарт, а, който е подложен на сериозен бюджетен контрол. По отношение на втория елемент, опростяването, ние смятаме, заедно с колегата Поточник и колегата Дали, които се занимават с околната среда и защита на потребителите, да разгледаме директивата, тъй като тя е много конкретна в момента. Искаме да включим конкретни действия от земеделския стопанин, които да са свързани с определени количества и качества. Част от реформата ще бъде да се реформират отделните изисквания на място. По отношение на нитратите, аз не съм експерт по темата. Знам, че се изчислява количеството в подпочвените води и в надземните води. Може да има някакво количество азот, което да е по-високо в наземните води, отколкото в подпочвените води. Риска обаче за подпочвените води остава може да има, освен това, различни остатъчни вещества от химична обработка. Аз като комисар трябва да гарантирам, че нормите се спазват и за това сега работя в по-тясна връзка с моите колеги, които се занимават с околната среда, тъй като трябва земеделски стопани да знаят какво се изисква от тях. Господин Уди. Благодаря ви за този интересен дебат. Тук са един от най-добрите комисари и един от най-добрите аудитори, господин Чолос и господин Кретан. Искам да заявя, че съм удивен как сте написали това досие е, толкова ясно, като сме пред колко сложна е материята. Два въпроса по отношение на одита към господин Кретан. 196 проверки имаше през 2007 година, 206 до 2009 година. Може ли да ни кажете какво е окончателното ниво на плащането? Какво ще кажете за проверките? 95% са аудитирани. Това отговаряне на националните разпоредби за одита. Често задавам този въпрос, защото за мен извадката винаги изглежда твърде малка. Селското стопанство отговаря за около половината от разходите за 2009 година. Как свързвате онова, което казвате по отношение на селското стопанство, а именно, че има голямо ниво на грешки, с онова, което казвате в заключение за общия бюджет, а именно, че без резерви може да сертифицирате упражнения контрол. Говорите, освен това, за сертификацията на разплащателните органи, господин комисар, и за реформата на ОСП като цяло. Аз искам да ви подкрепя, тъй като това е една капиталова гаранция за освобождаването от отговорност за цялата тази сфера – аз не смятам, че държавите членки ще пожелаят да се има такива национални декларации за достоверност. Съвета трябва да се опита обаче да накара министрите да гарантират независимостта на одита. Господин комисар, може ли да се опитате, освен това, да гарантирате независимостта на сертифициращите органи? Това са органи, които отговарят пред националната администрация и аз винаги се притеснявам относно тяхната независимост. може сега предложението да се стори малко смело, но не може ли да имаме сертифициращи органи, които да отговарят пред европейската администрация и да има европейски служители в държавите членки? тези сертифициращи органи не могат ли да бъдат полагани на одит в Европейския съюз, без да отговарят пред съответните по-висши в иерархията в държавите членки? Господин Кретан. Благодаря. Първо, извадката от национални декларации. Да, правим извадка в Сметната палата. Не знам на колко възлизат точно плащанията, няколко милиона са и статистическата теория дава основата за тази извадка. на базата на която екстраполираме данните за много по-голяма популация. Провеждаме проверки на, а, отново на произволни плащания и а, вадим а, изводи за целият обем плащанията. Същия по същия начин се прави задката и при плащането. Обикновено около 300 а, транзакции се гледат и това е достатъчно за да бъде е, извадката представителна за 1 милион или дори 5 милиона плащания. Има таван на извадката. Така че Сметната палата а, а, прави извадка на, от а, 300 плащания. Общо в Европейския съюз имаме 360 плащания, а около половината от тях са в земеделието. Замеделието около 190, само че ние анализираме около 240, за да гарантираме надежност на отчитането от наша страна. А това число 240 единици в а, извадката е достатъчен брой, за да, гаран... за да гарантира 95% сигурност на данните. От следващата година ще е, разбием замеделието, в... ще го разделим по двата стълба и ще имаме отделни извадки и по тях две извадки по 180. Тоест броя на дейностите, броя на операциите, които анализираме и включвам в извадката, ще се повиши, за да има по-висока сигурност. В момента с този брой транзакции, които анализираме, е, сме сигурни, че е, даваме оценка с ниво на сигурност 95%, ниво на валидност. После за декларациите за достоверност. Договор изисква от Сметната палата да се произнесе под два отделни въпроса. И оттам идва вашето объркване, объркването във вашия въпрос. Договор изисква от Сметната палата да, да излезне с доклад по два въпроса. Първо, надежността на отчетната информация, т.е. да проверим доколко точно отчитат положението в действителност. На реалните транзакции и операции и в крайна сметка в края на счетоводната година на цялата счетоводна информация. При частния одит в стопанския сектор също се прави по подобен начин. Сметната палата също трябва да се произнесе и за редовността и надежността на разплащателните операции. По надежността на счетоводната информация казахме, че има подобрение през последните няколко години отчетите на комисията са а, надежни, а по втория въпрос, доколко а, транзакциите са редовно и законосъобразни, а нашия отговор е в момента не, като цяло не, най-вече за замеделието и а, фонда за сближаване. Така че по първия въпрос, счетоводната информация е надежна, но по втория въпрос, законосъобразността и редовността на а, плащанията, там има още какво да се свърши. По въпроса за а, сертифициращите органи. Първо ще кажа няколко думи за съвместното управление като част от управлението на фондовете за ОСП. Комисията е отговорна, но отговорност носят и държавите членки. Комисията носи е, основната, крайната отговорност, но част от отговорността се споделя и от държавите членки. Сертифициращите органи Ако ги сложите под контрола на комисията, ще отнемете от държавите членки инструмент за упражняване на отговорност в споделянето на финансирането. Напротив, може да се укрепи ролята на сертифициращия орган в държавата членка. Защото Министерството на земеделието е част от едно правителство, министъра на земеделието е част от едно правителство, и по такъв начин част от отговорността лежи на плещите на националните ам, правителства. Трябва да гарантираме независимост, за да се избегнат а, съмнителни връзки между сертифициращия орган и разплащателната агенция. Но ролята на сертифициращия орган е от огромно значение за държавата членка. Защото така се осигурява независимост на участващите органи. Това е основното. Госпожа Греслер. Един а, въпрос, който искам да задам. Тук става въпрос и за специалния доклад, който беше изготвен и въпросът стои на кой можем да се доверим. За комисията по бюджетен контрол тази тема е доста сложна. Има държави членки, които точно се придържат към правилата, други не толкова. И те ам, бягат от отговорност все още и нашата работа е да упражняваме контрол. Когато дойде е, въпроса какво смятате за окончателния доклад на Сметната палата, исках е, е, да ви попитам за вашето мнение, защото това е един доста е, интересен доклад. Е, когато човек го чете, вижда интересни неща. Е, някои неща в доклада обаче не се отнасят до процедурата, няма да ни послужат при освобождаването отговорност на комисията. Имам и други бележки. Първо искам да призная, че вие постигнахте много в сектора на земеделското стопанство. Вчера също получихме добри резул... резултати. Средствата се разходват правомерно, неправомерно. Отпуснатите средства е 49. Квотите са в размер на 1,3%. Искам да ви помоля относно проблемните държави, членки България и Румъния и кандидат членките на Европейския съюз, да им обърнете по-голямо внимание. Те трябва да бъдат включени в дискусията. Има държави членки, които е, показват много добри резултати, а е, други държави членки имат нужда от натиск, който да се отрази върху намаляването процента на грешките. Ние знаем, че е, трябва да ви благодарим лично е, и ще можем да се обръщаме към вас, въпреки че това е последната ви година на тази длъжност преди да се пенсионирате. Следващия а, въпрос публикуването на бенефициентите. Какво се случва а, сега? Какво се случва в Германия? Защото там отчасти това публикуване не е възможно. Има държави, които имат процент на грешки в размер на 0,3-0,4%. Имам предвид Германия и Франция. В Германия се търсят грешки. Е, един случай ми беше разказан. За да не ви се случва така изнен... струва изненадващо това, което ви казвам. В Баден-Вютенберг има много малки региони, защото а, е, земята е разделена между а, е, всички деца всички членове на семейството. Това са малки парцели, също и, и между отделните съседи парцелите са малки и тъй като парцелите са малки, този, който обработва земята, а, го прави заедно с съседа, защото парцелите са много малки. Идва момента за упражняване на контрол и кой ще бъде контролиран а, парите получава този, който а, обработва земята, който коси или оре. Но тази земя всъщност е на другия. Стига се до голям процент от грешки, защото а, тези терени трябва да, разпред... да бъдат разпределени всеки път съгласно собствеността. И а, тези парцели между отделните съседи трябва да бъдат измервани всяка година. Идва контролер, който а, прави едно и също в продължение на 39 дни. Този е, случай ме занимава дни наред. Моето предложение е за такива единични а, случай не може ли да се открие едно звено за оказване а, на подкрепа и даване на информация в а, Европейската комисия. Хората просто не могат да се справят с такива правила. Тези, които а, измислят правилата и тези, които а, трябва да ги изпълняват, нека да се срещат поне а, от време на време. Нека да има такава, такова звено, такова, такава служба за оказване на съдействие. Новия период на ОСП обхваща а, също и механизмите за контрол. Нека се надяваме, че реформите, които предлагате а, за новия период на ОСП, да включи и тези въпроси. Thank you. И така. Относно доклада на Сметната палата за счетоводната отчетност, бяха включени много аспекти, по които комисията има друго мнение. Миналата година установихме, че има тенденция за намаляване процента на грешките сред бенефициентите. Не искам да премълчавам, че след това имаше е, проверки от страна на комисията. В края на април, края на бюджетната година, се е, изготвя един отчет и става ясно кои плащания са били извършени за сметка на европейския бюджет през текущата година, кои плащания са изключени след проверката на съответствието. Така че а, системата отговаря на а, регламента за бюджета. Относно а, единните корекции. Те се отнасят до сметната палата. Това е само един от методите за финансовите корекции. Когато е възможно, а, ние ги извир, извършваме върху неправомерни плащания. Обаче, когато става въпрос за системни грешки, не може да а, констатираме точно а, кои са неправомерните плащания а, извършени към а, бенефициентите. Дали са, не можем точно да определим, защото бенефициентите са много наброй. Да, бюджета трябва да бъде защитен, но и държавите членки трябва да бъдат призовани да се ангажират по усърно при упражняването на контрол на място. Това не означава, че след като тези средства съществуват, те са единствените, които могат да се прилагат. Беше казано, че тези единни корекции се оповават на контрола, извършено от държавите членки. Ние изготвихме предложение и го отправихме към държавите членки. Някои се съгласиха ако държавата членка чрез една проба може да докаже, че тази корекция не е оправдана, то Ние а, взимаме предвид тази бележка от а, съответната държава членка и спираме действието на а, едината корекция. Но ние а, на първо място трябва да се грижим за интересите на Европейския съюз. Относно публикуването а, на бенефициентите – ще се спра на случая за България и Румъния и искам да кажа следното. През 2007 година, това беше първата година, през която беше използвана тази система. Когато си, разгледаме 2008-2009 година, виждаме, че констатираните грешки, установени при контрола на място, намалява. Има подобрение, защото а, е, намаляването на грешките е значително. Ако този а, е, подход а, е, бъде прилаган и в бъдеще, грешките ще намалят още повече. целта е а, да се защити общностния бюджет чрез а, тези корекции. Относно публикуването на бенефициентите и прозрачността. Сметната палата не е отхвърлила принципите за прозрачност. Постави се въпроса как да се защитят личните данни на бенефициентите. Аз си поставям за цел да преразгледам този регламент, който съдържа условията, при които държавите членки публикуват и оповестяват бенефициентите. това се отнася и до физическите лица, кои Техни данни могат да бъдат публикувани, за да се запази прозрачността. Това са обществени е, държавни средства, които се изплащат на бенефициентите. Прозрачността не трябва да нарушава личните интереси на тези лица. Така че е, трябва е, тези правила за прозрачност да са по-ясни и през следващите седмици и месеци държавите членки ще бъдат призовани още сега да направят разлика в своята база данни между юридически и физически лица, защото оповестяването ще, следващото оповестяване е в началото на следващата година. И трябва да има ясно разграничаване между юридическите и физическите лица. Относно е, контролът упражняван на място в държавите членки, няма кой знае какви проблеми в тази насока. А, ние искаме да кажем да, а, тази държава системно показва нисък процент на грешки. А, контролните извадки могат да бъдат намалени с 5%. Но проблемите, които възникват на а, място, не са толкова мащабни. Това не значи, че съответната система не а, упражнява а, надзор. И когато обаче а, процентът на грешки се увеличи, ще увеличим и процента на извадките. Но ако процента на грешки е, е а, 2%, извадката показва 0,2%, значи това е една система, която а, функционира добре. Но една система, като в Гърция, например, а, изразходва много средства. Ние се опитваме изпитваме между отделните разплащателни звена да се осъществява обмяна на опит, на мнение. Трудно е да се тълкуват неща, които се случват на място, а ние сме тук в Брюксел. Най-добре е да има обмен на най-добри практики. Може да се организира среща на представителите на отделните разплащателни агенции в отделните държави членки и те да се срещат редовно. Трябва да е, се дискутират по-специфични е, въпроси, отнасящи се до съответната държава членка. Е, относно тълкуването на регламента, комисията може да даде своя принос, но когато става въпрос за прилагането на правилата на място, тогава държавите членки могат да кажат повече. Повече отколкото ние в комисията, господин Гайер. Ähm, Благодаря, господин председателю. Моят въпрос е се а, присъединява и към аргументацията дадена от, държ... от а, нашия докладчик вчера. Става въпрос следното. Когато има държави членки, за които знаем, че нарушават правилата, създадени от комисията, трябва да предприемем съответните мерки срещу тях. Аз се присъединявам към поздравленията, изказани към вас, господин комисарио, за това, че е, като цяло е намалял процента на грешките. когато е малко под 2 или малко над 2%, тогава нещата са трудно разграничими. Когато от една страна, чрез упростяването на правилата, можем а, да а, подобрим ситуацията, от друга страна, трябва да се внимава за грешките, които а, се допускат. Има държави, в които когато се проучват индивидуални случаи, процента на грешките е в червената зона, а иначе като цяло процента не е толкова висок. А, не искам да получа отговор от труда. да, да, ние правим каквото можем, но това не е достатъчно. А, относно резолюцията за освобождаване от а, отговорност, със сигурност а, ще насочим вниманието върху ситуацията в тези три държави. Допълнение към писмения ми въпрос исках да, искам да ви помоля да обясните какви са конкретните инициативи, които е, ще предприеме и изпълни е, комисията в Гърция, България и Румъния. И вторият ми въпрос, е, този въпрос е отправен към Сметната палата, дали е възможно в е, бъдеще в годишните доклади да има по-ясно описание на процента на грешките и точно в кои държави е установен този процент. По отношение на държавите членки, които изпитват трудности, вече ви казах, че това са случаи, които следим отблизо. В съществуващия финансов регламент има ясни критерии, които стигат чак до спирането на плащанията. Повтарям още веднъж, няма да се колебая да спирам спра плащанията, ако това е единствената последна мярка, която действа. В България и Румъния изпратих писма на министрите само преди няколко седмици за рисковете от а, това. Те сега предприемат стъпки за подобряване на базите си данни. Отново повтарям, от една страна има системен риск, а именно правилното функциониране на системата за конкретен брой парцели и от друга страна имаме проблема с правенето на проверките на място, което е свързано с обучение на персонал. Но основно базите данни трябва да са наред. В тези страни имаме проблеми с системата за идентифициране на парцелите. Това в момента се пре организира, системата в момента се преорганизира въз основа на снимките на парцелите, които се правят. Сега тези снимки трябва да бъдат вкарани в базата данни, за да може до следващия период за плащане разплащателните агенции да използват тази информация. Така че има ясни, конкретни срокове, ясни условия, които трябва да се изпълнат в рамките на тези срокове. Отново казвам, няма да се поколебая да прекратя плащанията като последна мярка. От пролета насам. Обаче, виждаме подобрение в тези страни и заплахата от спиране на плащанията е свършила своята работа. Отново казвам като последна мярка – освен това, имаме и финансови корекции 10%, които се дължат на лошо опериране, така че има гарантирана защита за европейския бюджет чрез тези корекции за 2008 година възоснова на данните, с които разполагаме. Това е нещо, което следим отблизо. Същото въжи и за Гърция. Премахнахме заплахата, защото Системата беше аудитирана на място и сега имаме една надежна система с данни за парцелите. Ако обаче станем свидетели на по-високо ниво на грешките, ще променим своето мнение. Много често има една цифрова карта, която е с грешки, тъй като самия земеделски стопанин не определя размерите на парцела. Винаги се опитваме да постигнем напредък и да коригираме тези грешки. Казваме на държавите членки, че те трябва да подпомагат земеделските стопани, когато те определят и идентифицират своите парцели както им казваме, че трябва да подобрят системите на контрол, това ще се промени тази година и възоснова на финансовите корекции. За някои държави членки ставаме свидетели на проблеми в последните две години. Поискахме да има планове за действие и ако видим, че има влушаване, а не подобряване, ние ще направим заплаха за спиране на плащанията. господин Кретан. Благодаря, господин председател. По първия ви въпрос, господин Гайер, относно публикуването на нивото на грешките за всяка една държава членка. Простия отговор е не. Защо не може това да стане? Защото е, всъщност е, аз вече ви казах защо, когато отговарях на въпроса на господин Оди. Нашата извадка се взима за 27 държави членки, а не за всяка конкретна държава членка, така че грешките се определят за целия Европейски съюз. Всяка година няколко държави членки въобще не се включват в извадката. Те не присъстват там, просто защото става въпрос за произволна извадка въз основа на всички плащания, които са извършени от 27 държави членки. Няма отделно проучване на държавите членки. За съжаление не е възможно да се публикува ниво на грешките с разбивка по държава членка. Договора не иска да правим нещо подобно. Договора иска от нас да дадем становище относно изпълнението на бюджета като цяло. Ние се опитваме да засилим одита в страните, които представляват по-голям риск и след това предприемаме последващи действия, за да видим какво се случва след първоначалните бележки. Затова се върнахме в България тази година. Мога да ви кажа какво се случи там тази година открихме, че българските власти сами са задържали плащания, тъй като те сами подозират, че има грешки. Ние се опитваме, съответно, да укрепим системните одити в страни, в които има по-голям риск, отколкото в други. Това в крайна сметка води до заключения за това как се подобряват и как трябва да се подобрят системите в тези страни. И ако ми позволите, във връзка с казаното от госпожа Гресле, по отношение на плащанията и одобряването на отчетите, ние работим по темата, ще представим доклад пред настоящата комисия съвсем скоро. Ще имаме достатъчно време да обсъдим този въпрос по-късно. Благодаря, господин председател. Подкрепям казаното от съдокладчика господин Кретан по отношение на първия стълб. Има нужда да се подобрят системите сериозно, преди да очакваме подобрение. Отбелязахме трудности в системата, които могат да се премахнат по отношение на идентификацията на парцелите, степента на допустимост не винаги се оказваше, понякога беше изключена. По отношение на проверките на място, станахме свидетели на недостатъчно ниво на проверките, недостатъчно покритие от страна на проверките. Не винаги държавите членки, е, по-скоро стопаните, знаят какво означава за, да се поддържа земята в добро земеделско състояние. беше споменато едно плащане, направено по-рано, което има за цел подобряване на земеделското състояние, едно плащане към, към една спортна компания. Преди две седмици направихме последващ одит и открихме че за отчетна година 2010 са прияти само 300 от 500 хектара. За 2009 година няма никакви плащания. Съответно, за 2009-2010 година нищо няма да се изплати. Това са подробности, които можем да включим в доклада, ако е на лице такава необходимост. Нашата препоръка е да се укрепят правилата и да не се изплащат средства за фермери, които нито обработват земята, нито я държат в добро селско-стопанско състояние. Е, смятаме, че комисията трябва да има годишни изисквания за поддържане на пасищата, за да може те да получават плащания. Надяваме се, че реформата на ОСП продължава и се постига добър напредък. Е, е Благодаря. Ще се върна на въпроса за извадките на държави членки и нивата грешки. Това ще го намерите в годишния доклад на комисията, който е подписан от генералния директор. Това е доклад, който се основава на докладите, които получаваме от държавите членки. Комисията възнамерява да поиска от сертифициращите органи на държавите членки да се подпишат под достоверността на изводите от извадките за всяка от мерките. На базата на тази представителна извадка информацията от разплащателните агенции ще се публикува Следствие от което се надяваме да разполагаме с ясна и надежна информация, която да можем да оповестим за всяка държава членка. Тоест не само за целите на анализа на а, комисията и анализа на комисията и а, отчета на Сметната палата, но и а, информация за всяка държава членка. По въпроса за България и спирането на плащания по няколко случая, особено един. Сметната палата провежда проверки на място, взаимодейства си и с националните органи. А, моята позиция е, че държавите членки трябва не само да изпълняват законодателството и да подават декларации с данни, но и да следват е, одитните доклади на комисията и на Сметната палата. Ако Сметната палата обаче първо влиза в контакт с държавите членки, след това с комисията. Това не може да се нарече тристранен обмен на информация. Трите страни трябва да са на едно място. Така че ние винаги сме готови да даваме разяснения, когато сме в състояние, а, особено когато има по-сложни проблеми. Опитваме се да вземем предвид всички препоръки на Сметната палата. Те могат да разчитат на откритост от наша страна и на откровени намерения да си сътрудничим с тях. Но все пак ние трябва да изпълняваме намеренията на законодателния орган. Следващия оратор. Благодаря. Господин комисар, искам да попитам нещо за сертификацията в рамките на ОСП парламент, Европейския парламент. Преди няколко месеца при един доклад за опростяването на ОСП. Имаше един въпрос, свързан с неправомерните плащания. Европейския парламент подкрепи идеята, че а, трябва, не може а, да се случва така, че лице е принудено да връща получени от него плащания, ако има нередности, които, за които той не е отговорен. Например, млад земеделски производител по стечение на обстоятелствата не е, успял да оползотвори помощта и да трябва да я върне, защото не е успял да изпълни всички критерии за получаване на земеделско образование, например. По някакви причини извън негов контрол. Та, моите избиратели бих искали да попитат следното. Случва се понякога една двойка, а, фермери, а, да разпла... съпруга и съпругата да имат регистрирани отделни стопанства. В Полша те са задължени да слеят двете стопанства, така, щото да получават едно, една помощ. Това необходимо ли е според вас? Какво мисли а, комисията? Брачните партньори нямат ли право да получават отделни плащания или и, и задължени ли са да получават общи плащания? Може би това е прекалено специализиран въпрос. Не съм сигурен дали ще успеете сега да ми отговорите, но моите избиратели а, доста ребро ми поставиха този въпрос. Благодаря ви. Благодаря ви. Относно упростяването, радвам се, че повдигнахте този въпрос Интересно е, че вие сте и в а, Комисията по земеделие, така че имате различен поглед. Аз искам да постигнем една система, която да е приемлива за Комисията по земеделие и приемлива за а, производителите. Не става въпрос единствено за да накупаците и плащанията. Важно е системата да може лесно да се ползва и да може лесно да се аудитира. И това е нещо, което съм казвал и преди упростяване на процедурите, налагани от комисията, е едно нещо, обаче процедури, които се прилагат по собствена инициатива от държавите членки, е нещо съвсем различно. И а, може да има съществени различия между отделните държави членки, тъй като националните а, уредби и администрации тълкуват някои разпоредби по различен начин. По въпроса за възстановяването на неправомерни плащания, Ако а, грешката е в бенефициента, държавата членка има отговорност да коригира това. Но когато грешката е в самата държава членка, ние разполагаме с а, механизъм за корекции. Държавата членка обаче отговаря за възстановяването на неправомерни плащания от бенефициентите. Ако това не се случи, самата държава членка ще трябва да покрие разликата. Законодателство, законодателство за сливанията на отделни парцели и стопанства – има такова законодателство, може би в Полша да имате законодателство. Всъщност няма, извинете, правила в Европейския съюз за такива сливания. Може би в Полша сте си направили собствено национално законодателство. Председателя дава думата на докладчика за заключителни думи. Благодаря ви, господин председател. От името на колегите ми, господин комисар, мога да кажа, че а, определено а, че много добре познавате ресора си. Категорично трябва да го кажа, защото някои от вашите предшественици не бяха толкова добре запознати. А, наистина а, много свободно владеете а, портфейла си. И когато това е така, а, човек успява да следи нещата и е, тогава е по-лесно да се изпълняват планираните реформи. Много уважавам това, което вършите. Благодаря, че се отзвахте на поканата ни и дойдохте днес. мисля, че определено сте комисар, който заслужава доверие в областта на тази е, реформа, защото вие можете да я доведете до край. Първото нещо, което искам да спомена и аз е въпроса за опростяването, защото и вие, господин Чолос и господин Кретан, казаха, че ще има експертна група от комисията по този въпрос. Сметната палата също каза, че са излезли или ще излязат с предложения относно условията. Мисля, че заедно ще можете да разпишете план за действие до идната пролет. План, който да съдържа ясни определения и аз съм уверен, че ще се случи това на време. Говорихте и за санкциите, за заплахите, за спирането на плащания. Това е една много важна област. Говорихте и за принципа 50 на 50. Говорихте за възстановяването на неправомерни а, плащания, за потребността от а, повишаване нивото на събираемост на вземания. За сега сме на около 50% ниво. При това положение означава, че 50% си остават в недобросъвестни или неизрядни бенефициенти. Следователно, мисля, че ни трябва един последователен план за действие, за да се справим с тази ситуация. Един от колегите каза, че не вярва на декларациите, които излизат от националните компетентни органи. Това е една инициатива, която се обсъждаше през 2004 година. Още е, парламент излезе с две резолюции. Ако се вгледаме в тях, ще видим становището ни още от тогава, но аз съм съгласен с колегите, че трябва да се вглеждаме в препоръките на Сметната палата. Това не означава, разбира се, че министрите на финансите не носят отговорност. Естествено, че те носят отговорност за това, което става в тяхната страна. Позволил съм си да се обърна към председателя на съвета чрез нашия председател а, за да привлека вниманието на съвета Екофин. А, по този въпрос мисля, че това е една нова възможност, която можем да обсъждаме с финансовите министри. М понеже има много а, проблеми. Можем да а, обсъдим с тях евентуално налагането на по-строги мерки за Гърция и ако а, Гърция получава купища пари, а, без това да довежда до укрепване на финансовата дисциплина, смятам, че това е един въпрос, който заслужава вниманието на Екофин. Затова аз настоятелно помолих нашия председател да се обърне към съвета а, с такова предложение. Това е един много важен инструмент, а, който и не бива да го губим. Трябва да се възползваме от него. Още веднъж ви благодаря. Много бе впечатляващо всичко, което казахте. Много бе полезно препоръките ви са особено ценни и мисля, че сте прав. Замеделието е една централна област, един образец за другите области и не бива да изпускаме от поглед председателя. Тази част от заседанието се проточи повече, отколкото бе планирано, а, така че незабавно трябва да пристъпим към осма точка, а именно прилагане на подхода лидер. Давам думата на господин Вон, който е докладчик. Благодаря. Само ще изчакам. Секунда, господин председател. Può cominciare, collega. Se non comincia, non escono. Ако не започнете, така или иначе те няма да мукнат, така че започнете. Благодаря, господин председател. В началото искам да благодаря на Сметната палата за доклада. Благодаря ви още веднъж. Отново благодаря на Сметната палата, особено на господин Лазаро, който е нов член на Сметната палата и който отговаря за това конкретно досие. Искам да кажа в началото, че подкрепям такива инициативи като лидер, които са свързани с изпълнение отдолу нагоре. Този подход отдолу нагоре е единствения начин да се гарантира, че местните общности имат а, възможност да осъществяват проекти и те да са устойчиви в дългосрочен план. Не винаги е лесно да се измери стойността на инициативи, които са с подход отдолу нагоре. Днес искам да поговоря по препоръките, които вероятно ще бъдат включени в доклада за освобождаване от отговорност. Разбирам, че Сметната палата е леко притеснена от този подход лидер. Тона на, на, на доклада на Сметната палата е леко е, притеснен. Приемам препоръката Поръки 3, 4, 5 и 6 в тяхната цялост, но имам коментар по препоръка 1 и 2. По препоръка 1 приемам много от елементите, очертани от сметната влата. например, че ако има един приключен проект, не трябва да се опускат средства по лидер. Аз мятам обаче, че трябва да има известна гъвкавост, а именно, че ако един проект, който е започнал, иска да разшири географската зона или броя на бенефициентите, той трябва да има право да кандидатства за средства. Това ще засегне много проекти, които биха искали да се разширят, така че искам, ако може, да има малко гъвкавост в системата. По отношение на втората препоръка на Сметната палата, а именно, че членове на местните групи за действие не трябва да, предпо... да присъстват на срещи, в които се обсъждат проекти, които са с интерес за тях. Мисля, че трябва да се правим разлика между сериозен интерес, значим интерес и не толкова значим интерес, защото иначе членовете на местните общности въобще няма да могат да присъстват там. Съгласен съм с това, което казва палатата, че трябва да има декларация за интерес и относно това, че протоколите трябва да се оповестяват публично от подобни заседания. Освен това, си мисля, че местните групи за действие трябва да приемат онова, което каза Сметната палата относно членството в тях, а именно да станат по-открити. Благодаря на Сметната палата. Мисля, че препоръките й са конструктивни. Моя опит е, относно местните групи за действие се свежда до района, в който съм избран. Аз имам дългогодишен опит. Мисля, че това е, като цяло, средствата и този подход ще бъде от полза за е, развитието на местните общности като цяло. Благодаря. Господин Лазар. Благодаря, господин председателю, уважаеми депутати, членове на комисията по бюджетен контрол. Първо искам да ви благодаря за вашия интерес, отнасящ се до подхода лидер за развитие на селските райони. Моля, позволете ми първо да кажа, че за мен е чест и удоволствие да правя първото си изявление тук, във вашата комисия толкова скоро след първото ми представяне тук на 27 септември и след като а, поех новата длъжност на 2 октомври. По време на мандат на господин Казизас беше инициирано изготвянето на този доклад и този а, проект и той смята, че този проект заслужава доверие. Искам да изразя моята благодарност към господин Казамиес за работата свършена по време на неговия мандат като кипърски представител на Сметната палата през миналата година. Искам да благодаря на докладчик господин Вон за изготвянето на този доклад и за препоръките. Искам да благодаря на господин Вон за ясната му подкрепа, изказана а, по отношение на препоръките и за това, че подходът лидер трябва да бъде укрепен подходът е насочен към добро финансово управление на проектите. Ще се придаде добавена стойност на стратегията на местно ниво и на подходите отдолу нагоре. Местните групи не управляват съвсем добре средствата, защото те не биват контролирани от местните одитни органи. Препоръките ще а, допринесат за предотвратяване конфликта на интереси и за по-добро разходване на средствата на данокоплаците. Относно конфликта на интереси – след като 96-та година имаше отказ за освобождаване на отговорност от страна на Европейския парламент, Комисията по бюджетен контрол предприе действия срещу ам, конфликта на интереси и, и бяха внесени нови задължения съгласно член 52 от финансовия регламент, за да се регулира тази ситуация. Сметната палата сметна тогава, че случаите на конфликт на интереси са широко разпространени и съществува риск за проекта Лидер и за финансирането на местни проекти. В работния документ не се дават а, решения на проблемите, нито пък се залагат тези правила от финансовия рекламент, които да предотвратят конфликта на интереси. Дали това са били лични, финансови или економически интереси. Искам да подчертая, че това не е академичен въпрос, защото конфликта на интереси може да има различно въздействие върху ефективността при изпълнението на програмата Лидер. Много от примерите, дадени в този отчет, пробуждат тревога. Например, в Ирландия местните групи изпълняват изискванията без да се придържат към техните цели беше подчертана необходимостта а, да се отстранят проблемите с конфликт на интереси. всяка една от държавите членки трябва да се погрижи за това да няма конфликт на интереси, който може да се отрази негативно върху проекта Лидер. Смятам, че препоръките на докладчика са важни за доброто финансово управление на средствата по програмата Лидер. Втората препоръка е свързана с средства по проекти, които вече са задействани. Едно от задълженията на Сметната палата е да посочи къде може да има подобрения, за да се постигне правилно управление на средствата Има много примери в доклада, които показват нуждата от единни недвусмислени правила и средствата трябва да бъдат отпускани на проекти, които вече са в действие. Не трябва да се започва проект преди да е взето решение за отпускане на средства по програмата Лидер. освен ако не е имало предварителна оговорка, че такива финансови средства ще бъдат отпуснати преди задействането на проекта. Това когато се отпускат средства, това ще е допустимо само ако те са съобразени с доброто финансово управление. За съществуването съществуващите проекти е важно а, те да бъдат финансирани от програмата Лидер на местно ниво. Трябва обаче решението да бъде взето преди а, удължаване или разширяване обхвата на а, проекта. Бих искал да подчертая, че проблемите, които описах, не са били решени. Ето защо в заключение искам да подчертая значението на подкрепата на вашата комисия при освобождаване от отговорност, за да се намали риска от това конфликта на интереси да се отрази негативно върху програмата Лидер и тази програма да допринесе за развитие на селските райони. Благодаря. Комисията. Мерси, bien, Monsieur президент, да de me ла la Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на господин Вон, на господин Лазаро и на всички в тази зала за това, че ме поканиха да представя своята позиция по този важен подход, подхода лидер. Искам да благодаря на Сметната палата и на докладчика за препоръките. светлината на това, което току-що чух, искам да подчертая, че метода лидер е с висока стойност, защото той включва участници на местно ниво. Лидер се изпълнява в основата на съвместно управление с държавите членки, които делегират управленски правомощия на местно ниво при същите характеристики на лидер са в основата на ползата от тази програма. И ако се спазват принципите на добро управление, тази програма има много голям потенциал. Отчитаме препоръките на палатата. Искам да ви гарантирам, че вече сме започнали да внасяме промени за настоящия период. Искам да подчертая, че лидер не е статична програма. През последните 10 години тя много се промени. Първоначално това беше общностна инициатива, след това се появи Лидер Плюс. Сега това е ОС в политиката по регионално развитие. Тоест тази програма постоянно еволюира. Тя обединява 1200 местни групи за действие в 27 държави членки. Положили сме големи усилия за да приложим както трябва програмата на три нива. Първо, регулаторната рамка, свързана с всички задължения, след това на ниво практически насоки за държавите членки, когато се одобряваше програмата. И на трето място, чрез препоръки, които се публикуват след осъществен контрол и финансови корекции. И на още едно ниво следим какво става на място, осъществяваме контрол, лидер работи чрез подкомитети и целеви групи. В рамките на тази мрежа от целеви групи сме предвидили да има иновации в тази програма и това споменаваме и в доклада. Опитваме се да поясним отговорностите по отношение на управлението и правната страна на нещата – Опитваме се да укрепим ефективността на програмите, които се прилагат. Това са само няколко примера за това какво правим. Не ми се иска да навлизам в прекомерно големи подробности. Искам да ви гарантирам, че комисията винаги слуша препоръките на Сметната палата – Искам да подчертая това, което вече сме извършили по отношение на одобрението на програмите и промените в тях. Прикава ви да прочетете в нашия доклад всички подробности. свързани с директива 1974. свързана с е, годишните насоки за промени в програмата. По отношение на препоръки 3 и 5 в доклада, искам да спомена оценката на Лидер Плюс. Малко по-късно тази година ще предоставим последващ доклад и ще има работен документ който да послужи за основа на бъдещата работа и за основа на диалога, който ще водим с местните органи, с комисиите за управление на селските райони. Тоест, ще отчетем всички нива на управление. Госпожи и господа, в заключение искам да кажа, че отчитаме притесненията на палатата по препоръка 1. В момента се опитваме да се съобразим с Лисабонския договор особено по отношение на регламент 1698. Защото помощите по силата на ЕЗФРСР трябва да отчитат и местните органи. Това се свързва и с препоръка номер едно на палатата. Естествено, трябва да положим максимални усилия, за да гарантираме доброто управление, затова променяме регламентите, методите на изпълнение. Тези мерки ще бъдат представени през декември и януари на Комисията по управление. Тук имаме нужда от двоен кворум, защото имаме едно минимално изискване за участието на минимум 50% от местните групи. Трябва да се избегне конфликта на интереси. Затова въвеждаме и понятието двоен кворум. Управителният съвет ще обсъди това през декември и януари. По отношение на другото нещо, което се споменава в доклада, а именно, че местните групи могат да допринесат за качеството, ако целите получат количествено измерение. В тази връзка правим необходимото, за да подобрим стратегията. Накрая, по отношение на препоръките на доклада, на докладчика. Той смята, че местните лица трябва да участват в максимално голяма степен. Това е включено в регламентите и ние работим по въпроса не само чрез мрежите за диалог, но и чрез онова, което предвиждаме за следващия период по отношение на прозрачността. Сега има един наръчник, в който ще влязат препоръки, например публикуване на протоколите от заседанията онлайн, както и други мерки. Госпожи и господа, комисията полага максимални усилия за да усъвършенства изпълнението на програмата Лидер – правим това, като адаптираме политиката по регионално развитие към местните нужди, работим в тясна връзка с държавите членки в рамките на съвместното управление. Благодаря. Благодаря, господин председателю. Уважаеми колеги, искам да изкажа моето признание и се радвам, че тези теми са включени в дневния ред. Искам същевременно да изкажа благодарност на Сметната палата и за техния специален доклад. Уважаеми колеги, аз съм за подхода лидер. Подкрепям инициативата, подкрепям целите, които са включени в тази инициатива, но въпреки това искам да отбележа две неща. Първо искам ясно да заявя. Когато говорим за съдържанието и целите на една програма, Това е толкова важно, колкото и а, финансовия аспект, финансовите средства, необходими за, то, за тази програма. А, комисията казва, да, програмата е хубава, но има проблеми с управлението на средствата. Управлението на средствата е, е една съществена част от самата програма. Ако има проблеми в финансовото управление, то програмата няма да функционира и така тази програма става неизпълнима. Аз произхождам от една държава, където години наред комунистите бяха на власт. Десетилетия комунистите казваха, целите са много добри, но има проблеми а, при прилагането на практика. И по-късно стана ясно, че нито целите, нито прилагането на практика са били толкова удачни. Относно програмата лидер, ако има проблеми с финансовото управление, това означава, че а, съществен дял от програмата не функционира и като цяло тази програма не е добра. Както казах, аз съм за тази програма, а, лидер, но а, имам лош опит по отношение на прилагането на практика на такъв вид инициативи. Искам да допълня, че аз не съм за това едва в края на тази дискусия изведнъж да стане ясно, че след 10 години ще можем да установим, че съществуват съществени проблеми, но това е така. Много от нашите проблеми сега бяха проблеми и преди 10 години. И така имаме 10 годишни проблеми, които съществуват и до днес когато а, всеки си свърши работата толкова добре, колкото тук се създава впечатлението, впечатление, тези проблеми нямаше да съществуват сега. Но проблемите от преди 10 години съществуват все още. Така някак си нещата не а, са ясни и не може всеки да твърди, че си е свършил отлично работата. Странно ми изглеждат а, нещата. Относно предложенията на Дерек. Искам да направя някои малки бележки по отношение на подробностите. Аз съм съгласен с това, че тези, които а, участват при взимането на решението, могат да попаднат в ситуация на конфликт на интереси. Аз подкрепям Сметната палата и нейното предложение в контекста на конфликта на интереси. такива случаи се нарушава не само един а, принцип, а, ако не се заблуждавам. А тук става въпрос е, за открития характер, обществения характер на кохезионната политика като цяло. Нарушава се принципа колко открити а, трябва да са тези политики при развитието на проектите за а, развитие на селските райони. Кохезионната политика се управлява от норми, които съдържат ам, правила за това кой какво трябва да прави. И правилата а, трябва да бъдат спазвани, но в някои случаи те биват потъпквани. По отношение на прозрачността на данните, трябва ясно да може да се види кои местни групи, какви решения са взели, какви са били резултатите по време на гласуванията, какви са ползите. Относно програмата Лидер – тези правила не се прилагат. Разчита се на съвестта на хората, но не може така. Трябва да има разпоредби, които да бъдат прилагани. При взимането на решение този процес трябва да бъде документиран. Относно препоръките на Сметната палата. Аз съм съгласен с казаното от докладчика. Правилата са малко не гъвкави и те не могат да бъдат приложени изцяло на практика. Ако не се вземат предвид текущите реформи и текущите програми местните интереси и е бяха посочени от а, доклада. Също и начинът по който се взима решението на местно ниво беше посочено от него. Трябва да се вземат предвид аспектите на местно ниво и те могат а, да обогатят ефективността на програмата. Има много примери за това, как тези случаи не се тълкуват а, правилно. Аз Смятам, че тези четири препоръки от страна на Сметната палата трябва да бъдат подкрепени. И що се отнася до конфликта на интереси, трябва да сме по-строги от Сметната палата. И при текущите програми трябва да спазваме принципа на гъвкавост по смисъла обяснен от Дерек – трябва да прилагаме едни и същи норми, каквито се прилагат в рамките на кохезионната политика и политиката за развитие на селските райони. Uh, uh, Благодаря, господин председателю. Много интересно ми бе да следя дискусията. Програмата Лидер, според мен, винаги е била особено популярна. Та бях изненадан, че няколко пъти в изготвянето на проекта е имало конфликт на интереси. Комисията казва, че не всичко е загубено, могат да се коригират грешките от миналото, но чудя се как точно мислят да го направят. Втория ми въпрос е, да, програма Лидер е популярна програма, но като част от бюджета е, е Бюджета и е, може за е най-голяма част от общия бюджет, но каква част от бюджета на програмата е за администрация и управление и каква част всъщност достига до фактическите бенефициенти? Пескова. Важени пане председател, важен... Следващия оратор. Господин председател, скъпи колеги, може би е късно вече да отправяме критики на този момент, че десетки години съществува този проект. Сега те първа излизат препоръки. Да, можем да се съгласим с тях, но Не знам каква полза има от тях. И все пак не мога да не изразя известна критика. Моя опит, моя опит в Чехия показва, че има а, огромна административна тежест а, за бенефициентите, а, не само в тая програма, а, но и а, по много други инициативи и фондове. И за това доклада, който гледаме, беше доста изненадващ за нас. Средствата е, са достигали до най-различни хора, които дори не е трябвало е, да пишат протоколи от средствата си. Те може да са си разпределили средствата между себе си, управляващите програмата. Не е било необходимо да доказват липса на конфликт на интереси и вся, информацията за оценката и подбора на проекти а, не се е публикувала, не е имало такова а, за, задължение. Тоест, не се е прилагал принципа за конфликт на интереси. От една страна, от друга страна не е имало никакво изискване за прозрачност. Ама вижте, това са а, ключовите понятия за нашата комисия. Не спираме да ги повтаряме и това е едно основно условие, което се прилага спрямо търгове за финансиране от Европейския съюз. Та, силно съм изненадана. че в бюджета ни продължават да изникват такива неща. Такива правила, централни правила, които не се е, прилагат. От една страна, изискванията за крайния потребител, бенефициента, са изключително високи и трудно постижими в административно отношение. От друга страна, за администрацията няма никакви задължения. Радвам се, че нашата комисия се е заела с това въпрос и определено трябва категорично да подкрепим препоръките. Трябва обаче да се каже, че тия препоръки е трябвало да се изготвят доста по-рано. Докладът е много интересен. Благодаря на Сметната палата. Искам да кажа, че тази програма Лидер тече от 20 години. Но като погледна този доклад, виждам, че нещата не вървят на добре. важно е да се публикуват индивидуалните интереси, да се проверяват отделните групи за действие. Смятам, че а, комисията дължи все пак някои отговори на въпроса как ще се процедира в бъдеще. Всеки от нас познава тази програма, всеки иска тя да бъде продължена, но когато се по вгледаме по-отблизо, виждаме, че така не могат да продължават нещата. Изводите, които можем да си направим, не трябва да се ограничават в това да се каже да има нужда от ясни правила. Програмата тече от 20 години и независимо как се разходват средствата, те продължават да се отпускат. Това не трябва да се допуска в бъдеще. тук има програми, с които са финансирани пътни знаци. Тази програма няма нищо общо с пътните знаци. Лидер е една класическа програма за финансиране на отделни проекти. Но искам да знам в бъдеще как ще постъпите, за да се избегнат такъв тип груби грешки. Колегата Валган, искате ли да кажете нещо? Uh, Благодаря, господин председателю. Доволен съм от коментарите, които бяха направени количествено и качествено по тази важна тема. Колегата Мълдър каза, че разходите за администрация варират между 12 и 32%. Виждате, че има сериозни колебания. Е, искам да благодаря на представителя на комисията за тази подкрепа за лидер. Искам да подчертая, че важното в лидер са проектите, които се подкрепят от нея. Можем да говорим за системите за контрол, управление, те са важни, но в крайна сметка трябва да се гарантира, че проектите по лидер са от полза за общността. Искам да благодаря за предложенията на комисията, свързани с управлението за бъдеще. Сигурен съм, че те ще се окажат полезни. По отношение на господин Лазаро, благодаря му за приноса днес и за доклада. Ние всъщност сме съгласни почти по всичко. Има само две неща, където има известни разминавания, но си мисля, че не сме и по тези два въпроса толкова далече един от друг. Първият въпрос е свързан с прозрачността. Всички казахме, че протоколите от заседанията на МДГ трябва да бъдат публикувани. Освен това, декларации за интереса винаги трябва да се правят. Мисля си обаче, че трябва да се прави разлика между незначителен и значителен интерес. Сметната палата каза, че не е възможно и ако това не е възможно, аз ще трябва да приема това, но комисията каза, че ще има нови предложения в тази връзка и е, това ще помогне. Втория въпрос е свързан с допълнителното финансиране на проекти, които вече са започнали. Има много примери в които проектите са се оказали толкова успешни, че е, искат да се разширят. Например, в Уелс, е, в моята част е, на страната, в която живея, има 20 схеми, които се оказаха изключително добри и те искат да разширят своят е обучителна част, за да може да участват все повече и повече бенефициенти в обучението, които тези схеми предлагат. Колкото повече гъвкавост предвидим, толкова по-добре. Трябва да гарантираме, че тези проекти са от полза за колкото се може повече от местните лица – няма кой знае каква пропаст между нас и си мисля, че можем да стигнем до споразумения по всички тези елементи. Благодаря. Съвсем накратко, ако може, тъй като закъсняваме, господин Лазаро. Благодаря, господин председателю. Сметната палата отчита притесненията на докладчика по отношение на препоръка 1 и 2. Съгласен съм с господин Волн, че има възможност да се постигнат целите определени от комисията и в същото време да се зачитат принципите на финансовия регламент. Благодаря. Председателя, преминаваме към точка 9, специален доклад на Европейската сметна палата, номер 6 от 2010. Постигнала ли е реформата на пазара на захарта своите основни цели? Господин Скилакакис има думата. Благодаря, господин председател, благодаря, колеги. Това е важен въпрос, тъй като говорим за основна реформа в селско-стопанската политика, която включва фондове за преструктуриране на обща стойност 6,2 милиарда евро. Целта е да се гарантира конкурентоспособността на европейската захарна индустрия, да се стабилизират пазарите и да се гарантира постоянността на снабдяването с захар. Въпросът е сложен, тъй като комисията и Съюза използваха едни е, широко поставени мотиви, за да се изкарат от пазара някои производители. Като цяло трябва да кажа, че мерките бяха успешни. Постигна се целта да се гарантира конкурентоспособност и се намали пропаста между Европейския съюз и световния пазар. Но има подробности. Всички знаем какво се крие зад подробностите. Европейската сметна палата има редица резерви, с които трябва да се съгласа. На първо място има резерва по отношение на измерването на конкурентоспособността само възоснова на регионите. Комисията няма възможност да проследи конкурентоспособността на отделните производители. Тя нямаше тази способност преди реформата. Нямаше възможност да получава данни от големите производители това въжи и за настоящия момент. Така че нямаме информация за това какво всъщност се е случило на място при производителите. По отношение на данните за производителността и ефективността, те могат да се окажат изключително полезни, а в момента нямаме такива. За да се проследи дали сме успели на място от една страна и от друга страна да се види какво може да се направи за бъдещето на ОСП. Сега, по отношение на конкретните елементи, имам въпроси към комисията. Номер едно. Защо големите производители на захар, които са се отказали от своята квота, като приемат компенсация, за да напуснат пазара, не са помолени да предоставят информация за това как са използвани средствата, които са получили. Задавам този въпрос, защото, както казва и Сметната палата, има производители, които заедно с затварянето на фабрики в ЕСА са открили нови фабрики извън ЕСА. Възниква въпроса дали парите, които плащаме в качеството си на европейски данакоплаци, не са били използвани за създаване на фабрики извън Европейския съюз. Това е един много разумен въпрос. Втори въпрос, който искам да задам е свързан с индустрията на захарната тръстика. Както знаете, цвеклото, което се използва за създаване, производство на захара в Европейския съюз е основната причина, поради която включихме захарните фабрики в ОСП. Защото не може да има производство на захарно свекло без да има фабрика за захар в близост. Това е нещо като един селско-стопански общ проект изготвянето на захар от захарно цвекло. По отношение на рафинериите за захарна тръстика обаче, нямаме тръстика, която да се произвежда в Съюза. Това е тропическо растение. Така че говорим просто за един индустриален бизнес, който се повлиява положително от цената на захарта в Европейския съюз. Въпросът е, защо тези хора са получили огромни средства, 150 милиона евро, ако не се лъжа, за тази реформа и какво обществено благо е създадено с тези пари? Защото в началото това не беше в контекста на реформата. Втория въпрос е свързан с квотите за изоглюкоза изоглюкозата се произвежда от царевица и други суровини, чието цени не бяха засегнати от захарната реформа. Въпросът е какво е било благото, каква е била ползата за обществото от а, това, тъй като не е имало въздействие върху цената на изходните суровини. Още един въпрос, който е от интерес и за който говори Сметната палата, е свързан с ползите от намалението на цените, които не са се отразили върху крайния потребител. Ползите са останали на промишлено ниво. Имахме реформа и понижаване на цените, само че ниските цени не са засегнали потребителите. Въпросът ми е дали комисията е приела мерки в рамките на захарната реформа, за да гарантира, че намаляването на цената на захарта ще се отрази на крайния потребител. И последните ми два коментара. Обсъждаше се въпроса дали наличността на европейската захар на европейския пазар е на необходимото ниво. Целта беше 85% наличност. Както знаете, наличността на пазара на продукти, произведени в ЕС, е една от големите цели на ОСП. Тя се споменава и в договорите. Въпросът ми е Знаем ли дали 80% са добър процент или можеше да има, да речем, 80 или 90%? Не станах свидетел на дебат по отношение на наличността, който да се основава на оптималното ниво на наличност на захарта. Имаше такъв дебат между палатата и комисията. И освен това, не чух какво ще стане, ако има сериозно нарушаване на стабилността на пазара на захар. Не се казва защо цифрата 85, та защо не, например, 80 или 90. И последният ми коментар, като докладчик, аз разгледах пазара на захарта в Гърция, който беше засегнат в голяма степен от тази реформа, тъй като Гърция беше една от страните, която имаше квоти за захар. Половината от квотите отиват за Гърция. В Гърция имаме пет фабрики, две от тях бяха затворени, квотите паднаха на половина. Сега откриваме, че останалите три фабрики, чиято конкурентоспособност би трябвало да се е подобрила чрез захарната реформа, са близо до банкрут, защото производството на захар от захарно цвекло не е било на оптималното ниво. Чуди се следното. Дали операцията е била успешна, обаче пациента въпреки всичко няма да умре в някои части на Европа. Благодаря. Благодаря. Господин Кретан от Сметната палата. Е, благодаря, господин председателю. Уважаеми дами и господа, аз бих могла и много бързо да се изкажа. Първо искам да благодаря на докладчика за добре свършената от него работа, що се отнася до този доклад на Сметната палата. Документът, който ви е представен днес, дава ясна представа за съдържанието на доклада и какви са заключенията и препоръките на Сметната палата. Няма да повтарям казаното от докладчика, искам да се концентрирам върху някои други точки. Тази цел за намаляване на производството на захар а, чрез квоти в размер на 6 милиарда и беше постигнато свръхпроизводство на захар. Това е трябва да се приветства, но всъщност от друга страна беше намален и капацитета. Нито комисията, нито държавата, държавите членки разполагат с данни, за да могат коректно да отразят намаляването на капацитета. 47% над а, са 47% от производството е било престановено от страна на а, заводи за производство на захар, които се намирали в едни региони, които са били добре економически развити и това са били печи, печеливши а, предприятия. Е, 1,5 милиона са били предложени на предприятията. Това е оправдано. А, с аргумента, че системата трябва да е гъвкава и че конкурентните предприятия трябва да могат да повишат своето производство. Така че в контекста, в този контекст, конкурентно, конкурентоспособните е, предприятия трябва да увеличат е, производството си. Сега стои въпросът дали тези квоти, които са били раздадени, са били правилно раздадени. Защото има много заводи, които са прекратили производството, производството си. И се премина от а, нетен експорт към нетен импорт. Имаше предприятия, които получиха субсидии, за да могат да прекратят производството си и тези предприятия финансираха тези средства в трети а, страни. Сметната палата препоръчва в бъдеще да се избегне един такъв подход. Всяко решение, което може да има въздействие върху производството на захар в Европейския съюз, трябва да вземе предвид нивото на производство, така че да се запази продоволствената сигурност. Продоволствената сигурност е една от основните цели на Европейския съюз. На следващото място Сметната палата се опита да провери какво ще е въздействието на тази реформа върху цените на захарта за потребителите. Въздействието е, има сложен а, характер – и то ще а, има разпокъсан характер. Бяха проведени изследвания, които а, бяха проведени независимо едно от друго и показват, че а, намаляването на цената на захарта не се а, отразява върху потребителите. Ако искаме да се справиме с слабостите, установени от Сметната палата в тази реформа, трябва а, да се обърне внимание на препоръките на докладчика. Комисията има думата. Благодаря, господин а, председателю. А, благодаря ви, господин Скилакакис, а, за доклада, господин Кретан. И аз приветствам тази възможност да обменим възгледи в областта на реформата на пазара на захарта на базата на работния доклад на господин Скила Какис. Тъй като цифрите показват, че реформата през 2006 година на пазара на захарта е особено успешна. Цените падат с 36% и производството е по-концентрирано в високодоходните райони. Държави членки с висока доходност представляват 78% от европейската квота, а пък 68% бе преди реформата. По-низкодоходните страни а, а, сега държат 5%, а преди бяха 12%. Европейския пазар на захарта е по-конкурентен. Сега, основните елементи на реформата бяха намаляването на институционалните цени и временния фонд за преструктуриране, който имаше за цел да компенсира производителите, да превъзмогнат трудностите от въвеждането на квоти, както и други последици от реформата. Това означава, че най-малко конкурентоспособните а, производители се отказаха от квотите си. Реформата на пазара на захарта трябва да се гледа във връзка с международните задължения на Европейския съюз, като например инициативата Всичко освен оръжие от 2001 година, както и а, решението на СТО от 2005 за режима на захарта. Ние загубихме казуса най-малко развитите страни трябва да имат свободен достъп до европейския пазар по отношение на различни продукти, това число за харта. Решението на СТО настояваше за намаляване на субсидираните, субсидирани износ на а, захар, така че Европейския съюз трябваше да намали квотите си за производство на захар, така защото да се запази необходимия пазарен баланс. Бих искал сега да разгледам някои от въпросите, които бяха повдигнати от а, Сметната палата. Относно затварянето на 80 фабрики. Намаляването е процес, който тече от много години и започва много преди реформата в пазара на захарта. Например, между 2000 и 2006 година 67 захарни фабрики са закрити в Европейския съюз, така че преструктурирането е един постоянен процес от тогава. Фонда предоставяше финансова подкрепа за пострадалите. В противен случай нямаше как реформата да бъде успешна. По отношение на опованието на реформата в пазара на захарта, тя, то не проистича от самата реформа всъщност, а от факта, че политиките за развитие на Европейския съюз, най-вече тази от 2001 година, инициативата Всичко освен оръжие, отваря пазара на Европейския съюз за внос от най-малко развитите страни на света някои от които са с сериозен потенциал за износ на захар. Политическо решение бе да се даде възможност на тези страни да внасят в общността. Захарната реформа бе засегната от много решения, в това число това, за което говоря. Следователно, хипотетичното положение, за което говорим, може да стигне до преминаването от безквотов към квотов режим – без това да засегне на нали, предлагането на, на захар на пазара. Преструктурирането, помощта за преструктуриране има за цел да подпомогне на тези производители, които не са конкурентно способни да се справят с закриването на захарните си фабрики. Не става въпрос само за извеждане на експлоатация на съоръженията, но също преразпределението на работната сила и екологичното възстановяване на обектите. Бих искал да подчертая тук, господин председател, че е съмнително опити на комисията да предотвратят инвестиции а, от страна на производители в трети страни да бъде в съответствие с регламентите на СТО. Тоест да се въведе задължително преструктуриране и ограничения на инвестициите трудно а, ще бъдат постижими. Реформата е от а, ключово значение, макар и да не е единствения фактор, а, в а, попълването на а, стесняването на различията между външните и местните цени. Сега а, малко по-подробно да поговоря по това, което каза господин Скилакакис. И аз приветствам факта, че господин Скилакакис признава, че реформата е успешна, което каза в началото. Това подкрепя и по-нататъчните му коментари. А именно, че отделните производители на захар, както вече бе казано, следват процеса на извеждане от експлоатация съобразно бъдещите завишени цени. Това беше решение, което трябваше да вземат от отделните производители. Така че производителите трябва на базата на економически анализи да решат е, доколко ще са в състояние да оцелеят в една нова стопанска среда с цени, е, които могат да паднат е, до 30, с 36% трябваше сами да решат дали да продължат да действат, да работят на този пазар или да се възползват от помощта. Мисля, че би било особено опасно, ако комисията тръгне да определя кои а, захарни фабрики а, биха били ефективни и кои не. Ясно е, че производителите сами трябва да решат и господин Скилакакис в изказването си спомена, спомена гръцките захарни фабрики. Ами гръцките захарни фабрики трябваше, трябваше сами да си направят самооценка и да видят доколко е възможно да оцелеят в новата среда. Това може да стане и в бъдеще, ако до сега не е станало, понеже сега захарта се търгува сравнително скъпо. Но може би, ако се задържат и в бъдеще, оценката им ще се окаже невярна, предварителната оценка. Ползите за конкурентоспособността на европейската захарна индустрия са безспорни. Производителите на Европейския съюз в момента виреят в среда с много по-низки институционални цени с висока концентрации в високодоходни район, райони. преработвателите, рафинериите а, произвеждат 20% от потребяваната в Европейския съюз захар което е сериозен принос за европейския пазар, а също и а, сигурността на храните за европейските граждани. Целта на преходната помощ имаше за цел да позволи адаптация към новите пазарни условия, в това число по-низките продажни цени. Чрез това бъдещата стабилност на захарния пазар бе гарантирана. По отношение на квотата на изоглюкоза. Изоглюкозата се, се излича от зърнени храни. И в резултат от реформата производителите на захар могат да се възползват от по-низки цени, което повишава тяхната конкурентоспособност. и за да се осигури равно третиране, което е много важен принцип и за глюкозата, се търгува чрез отделни квоти, за да се осигури економия от мащаб. Без тия квоти производителите на изоглюкоза биха били избут, изтласкани от европейския пазар, с което би намаляло и производството на зърнени култури. Потребителските цени. В началото на 2006 година цени, системата, се бе въведена системата за наблюдение на цените, което доведе до по-висока прозрачност на пазара. Тая система потвърди, че като цяло пазарните цени падат заедно с падането на институционалните цени, което бе част от плана на реформата. Комисията а, направи, изготви доклад, за да осветли този въпрос. Нещо повече в контекста на периодичната оценка на политиката, комисията ще излезне и с а, последваща оценка на мерките в ОСП, приложими към захарния сектор. Господин председател, липсата на данни за социалното въздействие бе проблем. Реформата от 2006 година на само обаче започна да включва допълнителни мерки, някои от които ще продължат да се прилагат до 2011 година. Чак сега оценка, може да започне да се прави оценка на резултатите от реформата и в тази връзка комисията реши да вземе предвид социалното въздействие на реформата при оценката на мерките в ОСП. Работата по оценката ще започне през декември 2010 година, т.е. този месец, а резултатите можем да очакваме до края на 2011 година. И а, мисля, че с това отговарям на отделните въпроси, които бяха зададени от докладчика и господин Кретан. Благодаря. Колегата Скила Какес. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на комисията за подробните отговори, които даде на моите въпроси, на въпросите повдигнати от другите колеги. Обаче аз все още имам някои резерви. Една от тях е свързана с това, че нямаше решение за това какво да правят производителите на захар с европейските средства това дали има данни или не е различно от това дали те са били включени в взимането на решение. Тук става въпрос за прозрачност, защото а, фабриките извън Европа нямат право да изграждат такива без да са поели съответните ангажименти европейски средства са използвани за изграждането на тези фабрики извън рамките на Европейския съюз. Относно изоглюкозата и захарното цвекло. Не знам дали дали сега не трябва да се дадат и средства за а, затварянето на фабриките, които сега а, намаляват а, производството си. Защото когато една фабрика затвори, ние губиме целият капацитет за обработка на тръстика. Това се отнася и за изоглюкозата. Еднакви принципи се прилагат за еднакво третиране, еднакво отношение и трябва да изясним за какво отношение говорим тук. Относно продоволствената сигурност. Този въпрос беше засегнат и от комисията крайна сметка е важно да се концентрираме не само върху успехите в една реформа, а и върху слабите страни. Ще помоля комисията да се вгледа по-внимателно върху слабите, в слабите страни на тази реформа. Това ще е от полза за всички. Благодаря и сега преминаваме към последна точка от дневния ред. Номер 8 2010 подобряване функционирането на транспорта по трансевропейски железопътни оси. Ефективни ли са инвестициите на Европейския съюз в железопътната инфраструктура? Колегата си има думата. Аз ще речу pirmiausia, kad gal pasisakytų auditorių rūmų atstovas, mes taip съм sutarę, а po to Може би да дадем първо думата на Сметната палата с ваше разрешение. Господин Кретен има думата. Благодаря, господин председателю. Докладът, който ви представям днес, се отнася до мерките на Европейския съюз за поощряване изграждането на железопътна инфраструктура и да се подобри изпълнението на проектите, свързани с подобряване на а, трансевропейската железопътна мрежа. Очертават се осло, основните насоки за изграждането на тази инфраструктура в доклада. А, такива насоки бяха изготвени през 2004 година. Сега, след оценката на комисията, става ясно, че тези насоки трябва да бъдат преработени. Има нужда от инвестиции в железопътната мрежа. 290 милиарда евро са инвестирани през 2008 година в приоритетни проекти докато оценките казват, че са необходими още 200 милиарда евро, за да бъдат приключени тези проекти. Сметната палата е контролирала 8 основни мрежи и като цяло 8,6 милиарда е размера на инвестициите до 2006 година. Трансевропейската мрежа се проверява за нейната ефективност и чрез инвестиции в инфраструктура структурата на ЖП мрежите ще се постигне по-голяма ефективност. А, сега ние установяваме да, използването на европейски средства е позволило да се увеличи скоростта и размера на услугите, които се предоставят в областта на ЖП транспорта, но са необходими допълнителни инвестиции, за да се доизгради и подобри а, европейската ЖП инфраструктура. Трябва да се положат повече усилия, за да се премахнат затрудненията, свързани с железопътната инфраструктура трябва да се вземат предвид заключенията на Сметната палата, свързани с трансевропейските железопътни мрежи. <clears throat> Благодаря, господин председател. Позвете ми в началото сърдечно да благодаря на Сметната палата и на Анри Гретан лично за отличния доклад. Аз съм докладчик за първи път по тази тема. Радвам се, че е, имаме такива е, полезни резултати сега. Сметната палата казва, че чрез развитието на инфраструктурата може да се развият нови възможности за железопътния транспорт. Анализа обаче не разкрива кои са местата, в които може да има подобрение, за да се стигне до още по-голям напредък. На първо място, повечето колеги вероятно са съгласни, че не е съвсем ясно днес какво със представлява основните европейски ЖП оси. Защото много често проектите са само с национален характер и това не е от полза за общността. Необходимо е да се подобрят тези дефиниции, за да се подобри използването и концентрирането на европейски средства. Затова комисията и държавите членки трябва да определят какви са приоритетните проекти, като се има предвид какви са видимите нужди на европейските железопътни мрежи и визията за бъдещето. На второ място, комисията, когато подбира проекти за съфинансиране, се позовава само на вътрешната оценка на своите служби, а не се допитва до външни експерти. Затова се появиха непредвидени трудности, като например екологични изисквания, непредвидени географски условия. Всичко това доведе до повишаване на разходите и забаване на проектите. За бъдеще, за да има по-добра оценка на тези проекти, преди да се одобрява финансирането, комисията би трябвало да се допитва до външни експерти и да сътрудничи в тясна връзка с държавите членки. Имаше сериозно подобрение по отношение на проектите свързани с високоскоростните влакове, но трябва да има напредък по отношение на товарните влакове. Тук има различни проблеми, свързани с ширината на железния път, т.е. разстоянието между релсите, тягата и така нататък. системите за сигнализиране и контрол, дължина на влаковете, оперативните правила. Аз мисля, че комисията трябва да сътрудничи с държавите членки, за да се премахнат проблемите. Освен това, отговорността на проектите по ТНТ трябва да се засили. Има някои положителни елементи в позицията на Сметната палата, след като се е, осъществи по-добра координация, прилагането на проектите по ТНТ стана по-добра. Освен това има вече по-бързо осъществяване на приоритетни проекти. Комисията трябва да продължи да подкрепя функцията на координаторите и да подпомага тези координатори, които в момента изпитват трудности. На второ място по отношение на финансирането на проекти по ТНТ в трансгранични райони имаме подобрения, тъй като комисията е заселила съфинансирането. Все още е необходимо обаче да се подобри транспорта между региони до които достъпа е труден. В заключение искам да препоръчам на комисията преди да преразгледа насоките по ТНТ да разгледа нерешените проблеми. Освен това, политиката свързана с ТНТ трябва да учита бъдещите предизвикателства, свързани с измененията в климата, економическия растеж, социалното и економическото сближаване. Има един работен документ, в който има 15 точки. Надявам се, че за бъдеще ще успеем да анализираме този проект по-подробно. Благодаря. Благодаря. Представителя на комисията има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на Сметната палата за този задълбочен анализ и за извършената работа и посещенията на място, виждаме, че зимата не ни е попречила да приключим този доклад. Комисията приветства този одит, направен през 2008 и 2009. Сметната палата има положителна позиция относно новото финансиране и възможността да се създадат нови възможности за европейския железопътен транспорт. Естествено, че комисията ще разгледа препоръките на Сметната палата и е, ние вече сме готови да предприемем последващи действия, както направихме по отношение на доклада за ЖП транспорта през е, периода 2003-2005 година. Той доведе до многогодишните решения, концентрирането на финансирането, номинирането на координаторите и по отношение на институцията е, Jaspers, е, която е, цели по-добро интегриране на мнението на експертите. По отношение на конкретните препоръки, естествено, ние работим активно от публикуването и обсъждането на доклада през 2008-2009 година. Мога да цитирам някои от действията, които бяха предприяти и които желаем да продължим за следващите години. На първо място имаше искане мрежата ТНТ да се основава повече на конкретни цифри, на цифри свързани с търсенето. През 2007 година започнахме създаването на една база данни по ТЕНТЕК, в която всичките 6600 секции на Европейската ЖП мрежа са документирани най-подробно чрез цифри и данни. Това ще ни даде възможност в разглеждането на ТНТ да отчетем конкретната препоръка на Сметната палата. Продължаваме да засилваме ролята на координаторите през 2010 година. Е, двама или по-точно трима нови координатори бяха номинирани, за да се засили ролята на координаторите като цяло и да се засили този подход. В разглеждането на тем на те ще отчетем вашите препоръки, за да се развие подхода, който за сега се основаваше само на отделни проекти е, и да се превърне той в един цялостен подход за всички райони. Приемам и бележката, която току-що беше направена, за това, че имаме една разкъсана мрежа, имаме е, товарни железопътни коридори, приоритетни е, коридори, те трябва да станат нещо като фокус на доклада за следващия период по отношение на трансграничния елемент Jaspers и TNT ще продължат да се разширяват. Имаме 2200 човека, които работят в агенцията в момента. По отношение на Jasper ще продължим да разширяваме нещата. По отношение на експертното познание, през 2008 година проведохме важен семинар в Холандия през 2009 в Португалия през 2010 година ще има такъв в Швейцария. Ще поканим всички координатори на проекти по ТНТ и представители на регионалните фондове, за да се обмени информация. Освен това, чрез изпълнителната агенция на ТНТ организираме информационни дни, два пъти годишно. Там правим а, търгове за оценка на проектите и накрая по отношение на трансграничния транспорт и всички оперативни правила и характеристики на железопътните коридори. Вашите коментари са абсолютно резонни. Днес имаме коридори, е, в които няма дължина на пътя, която да е еквивалентна. Имаме режими, които е, за, за персонала, които не са е, логични. Имаме обаче и правила за изпълнение, които трябва да бъдат приложени както трябва. В момента се опитваме да приложим стандартите за оперативна съвместимост и интермодалност, а именно съчетаването на различните видове транспорт. Тези стандарти се прилагат, но не в пълна степен. Нашия подход за коридорите в следващото преразглеждане на ТНТ ще даде възможност за преразглеждане на мрежите и хармонизация на мрежите въз основа на постигнатото чрез коридорите. Това ще стане през юни 2011 година. Доклада на Сметната палата е навременен. Благодарни сме за него. Той ще даде възможност комисията да придаде фокус на предложенията си за юни следващата година. Ще отчетем тези препоръки. Благодаря ви за това, че ми дадохте думата за тези коментари. <clears throat> Благодаря. Заповядайте. Имате думата за въпроси. Благодаря. Първо искам да благодаря на нашия докладчик за чудесното предложение. Много интересни и важни аспекти съдържа той, които можем да разгледаме днес и в бъдеще. Тези въпроси ги гледаме и в Комисията по транспорт. И това, което искам да кажа е, че в контекст на този доклад на Сметната палата а, има въпроси, които си струва да задам. Една-две от препоръките са малко изненадващи. По отношение на изпълнение на бюджета и ефективността. А, мисля, че се съдържат някои чисто политически препоръки и това според мен се дължи на липсата на познаване на трансевропейската мрежа и мрежи. Първо искам да кажа на Сметната палата, да, а, имаме една първоначална препоръка, която многократно се повтаря. А именно, че е важно комисията да поддържа по-тесни контакти с националните оператори, дружествата, защото именно там са трудностите особено при трансграничните мрежи. Много се радвам, че Сметната палата оценява свършената работа, но все още сме далеч от целта. Комисията и парламента трябва да се уверят, че се отказваме от протекционисткия и националистическия подход. Често пъти се случва да няма ясно разписани е, приоритети на отделните оператори за трансгранична оперативна съвместимост на мрежите. И тия трудности винаги ги е имало в областта на железопътния транспорт и мрежите, така че трябва да предприемем действия. Та това е нещо, за което бих искала да чуя малко повече информация. Координаторите. Сега. Да, важно е да укрепим а, ролята, ролята им, но миналото показва, най-вече испанския случай, трябваше да а, сменим а, отговорния координатор, защото съществуваха действителни проблеми. и защото просто е, програмите не се изпълняваха в срок. Отношенията между държавите членки не бяха достатъчно добре приоритизирани и за това трансграничните транспортни услуги също не получаваха особено внимание. това е също област, където има нужда от е, подобрение и повече действия, както винаги. Още един-два момента от изказването на Сметната палата. Твърдението, че бюджета е недостатъчен. В момента сме в края на 2010 година и се оказва, че сме изразходвали 90% от бюджета за проекта ТНТ това трябваше да залегне в заключенията, защото по такъв начин щяхме да можем да се опитаме да осигурим повече средства за бъдещите финансови а, перспективи и също да подобрим услугите е, както за пътническия, така и за товарния железопътен транспорт. На това искам да гледате в контекста на съфинансирането във вашите заключения. Източниците на финансиране препоръките, заключенията, с които ще излезете, трябва да бъдат взаимно допълващи се, така че да постигнем едно цялостно подобрение. Та, а, много ще се радвам, ако сметната палата се задълбочи в анализа си. Във Франция, например, няма особено проблеми, но в Испания, например, има. По време на диктатурата на Франко, ние се противопоставяхме на създаването на линии през Пиринеите Затова не винаги имаме оперативна съвместимост на мрежата. На 18 декември ще има една уеднаквена мрежа, по която ще мине първия влак. Електрификацията е друг въпрос, който е останал незасегнат от сметната палата и аз предлагам те да се занимаят и с него. Да, влаковете могат да минават отвъд, граници, но това не означава, че системите за захранване са стандартизирани и съвместими. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря и от моя страна на докладчика за този документ. Смятам, че документът съдържа всички необходими аспекти. които произхождат от доклада на Сметната палата. Националните ЖП мрежи а, не могат да бъдат обединени така лесно, защото все още на първо място се поставят националните интереси. Смятам, че кризата, която имахме с вулканичния облак, показва колко сме уязвими. Надявам се, че Сметната палата и докладчика ще обърнат внимание на един много важен аспект. Съществуват много европейски програми. Например, връзка към ам, държавите от Западните Балкани. А, има и ам, европейските ам, железопътни мрежи, съществуват и мрежи а, и линии за товарния транспорт. Тези мрежи трябва да бъдат координирани, как да се определят приоритетите, така че инвестициите а, да водят до по-висока ефективност. Аз подкрепям идеята, свързана с координаторите в бъдеще може би трябва да бъдат назначени и нови координатори. Но когато има проекти, които а, се отнасят до едни и същи държави членки, няма ли да е по-добре е, да има един координатор за два проекта? Благодаря. Първо Сметната палата, комисията докладчика. Благодаря, господин председателю. Искам да се позова на казаното от господин Айла Сендър. Ясно е, че Сметната палата не е политическа инстанция. Сметната палата има за задача да провери дали а, инвестициите в а, железопътната инфраструктура са били редовни или не. Но, но не мога да дам политическа оценка. Като бивш транспортен министр бих казал а, някои неща в допълнение, но а, това ще излезе извън рамките на нашите правомощия. Колегата от Сметната палата ми напомня, че аз вече не работя за политически орган, а работя в Сметната палата. Да, госпожа Алесендър, аз бих казал и много повече, но не искам да излизам извън рамките а, на правомощията на Сметната палата. Благодаря за поздравленията, които отправихте към нас. Това е а, един стимул за нас да продължим по а, пътя ни. Е, е, Благодаря, господин председател. Мога да отговоря на госпожа Айла Сендър, че по отношение на неотваряне на ЖП мрежите, комисията е предприела 14 процедури срещу съответните държави членки, процедури за неизпълнение на правилата. Госпожа Елесендър знае, че има предложение за преструктуриране на а, първият ЖП пакет. Но това не беше предмет на проверката, извършена от Сметната палата. Господин Маринеско, искам да подчертая нашето желание че по отделните глави трябва да се обърне по-голямо внимание на товарния а, транспорт. Има проекти в тази насока, които се управляват от съветните агенции, от комисията, но трябва да се концентрираме върху една основна мрежа при тези инициативи и да не се из... прилагат тези е, различия. Трябва, защото в противен случай ще се отрази е, този подход негативно върху прозрачността и усилията от страна на е, комисията. Ние сме убедени, че решението, което беше взето е правилно. Координаторите се изслушват всяка година в Комисията по транспорт, но както беше подчертано, трябва да се положат повече действия. Координаторите трябва да се занимаят а, конкретно с проблемите на място. По отношение на напрежението в мрежата има различни проблеми и не може да се инвестира, например, в един тунел 100 милиона евро, без да се имат предвид детайлите и подробностите. Това би имало а, негативно отражение върху ефективността на цялата система на отделните коридори. Докладът на Сметната палата е много добър. Благодаря на Сметната палата и на вашата комисия за свършната от вас работа. Господин Балте. Благодаря, господин председател, И аз искам да благодаря на представителите на Сметната палата и на комисията за техните коментари и предложения, които са в добра посока. Разбирам притесненията на колегата Яла Сендер, като се има предвид, че проблемите, за които тя говори, са с исторически характер. Аз знам това и от моята собствена страна, защото в Литва много добре знаем какво означава да има една железопътна стена, тъй като СССР стигаше чак до нашата граница с Полша. Така че ние ставаме свидетели на същия проблем. През последното десетилетие имаше интензивни дебати. Аз също съм бил министър на транспорта. Бях на този пост 4 години, участвах активно в разискванията. Резултатите са като цяло много положителни. Да, много може да се направи още, но в тази връзка очакваме онова, което комисията ще направи като предложение през юни 2011 година. Особено тези предложения, които ще дадат по-добро определение на трансевропейските оси. Всички сме съгласни, че Европа има нужда от един или два железопътни гръбнака, ако мога така да се изразя, това ще даде възможност да концентрираме финансови ресурси, да фокусираме работата на координаторите в тази посока и ще е чудесно, ако може да се мине през цяла Европа с влак един ден. Благодаря. Благодаря. Благодаря на преводачите за това, че останаха малко по-дълго. Просто едно искане господин председателю. Гледах ШИС-2 и се чудя дали Сметната палата може да каже нещо по този въпрос. Може ли председателя да попита докъде са стигнали по ШИС-2 в Сметната палата? Monsieur Président, Господин председател, аз не чух въпроса. Председателя на парламента помоли Сметната палата да вземе отношение относно разпределението на бюджетните кредити и контрола за 6-2. Има писма от Сметната палата. И сега, когато има отново спорни цифри, бихме искали да знаем какво е мнението на Сметната палата. Дали Сметната палата ще извърши такава проверка, защото това е наложително. Сметната палата е готова да обсъжда въпроса, свързан с тръжните процедури. Не знаем дали има писмо, което е да е отправено към председателя на парламента. Ще попитам и ще ви дам отговор през следващите дни.